ти е по отношение на въпроса за субсидиарността. Госпожа Оденберг все още не е тук. Ще се опитаме да организираме нещата и смятам, че такъв случай да разгледаме точка 30, докато госпожа Герингер дойде. Заповядайте, Мариел Гало. Благодаря, господин председател. Искам да напомня за онези колеги, които не са били достатъчно внимателни по време на първата размяна на мнение, че а, правото на защита на физическите лица е неотменимо право а, и някои държави членки, като например Обединеното кралство, което е на първо място по продажбата на изкуство правят това от 1 януари 2012 година други държави, като Австрия и Ирландия, например, са се възползвали от преходния период. На 14 декември Европейската комисия публикува доклад за директива 2001-84, което се отнася за това право когато бе, е, е, според заключенията на този доклад, е, когато се продават произведения на живи автори или това да не бъде да не бъде правото на препродажба. Аз разгледах въпроса да се види тенденцията, за да може да се види дали може да се установи някаква разлика между държавите, които прилагат е, правото на препродажба и онези, които не прилагат. И е, пазара на изкуство се котира много добре, независимо от е, кризата, защото 2011 година беше рекордна година с 11,5 милиарда от продажбата на изкуство. Обема на продажбите се увеличи и в Великобритания, които не прилагат това право, както и във Франция и в Германия. Съществува тенденция за изместване на центъра на тежеста в пазарите на Штатите и на Европа по посока на новите държави, главно Китай. За нас, за Китай това е наистина голям напредък. В 2006 година нейният дял беше 6%, а сега е 23%. Не можем да обединя, да обвиняваме правото на препродажба за тези констатации. Штатите и Великобритания не прилагат правото на препродажба и а, китайския пазар е свързан с, с феномена на глобализацията и с появата на нови колекционери. Трябва да се уточни също така обаче, че китайския пазар е все още ограничен за местни а, творци и той засяга предимно китайците. След този обективен анализ, заключенията, които биха могли да се изведат, са, че от 2001 година няма а, отрицателни инциденти, няма и положителни, но важното е, че няма отрицателни и е важно да има разпоредби, които да са балансирани, за да може да се приложи тази директива и благодарение на дигресия агресивния характер на ставките, мисля, че тавана е 250 хиляди евро. Това не е много високо. И а, дребните продажби са изключени. И едно последно много важно нещо е освобождаването от отговорност на първата препродажба и първия купувач. Трябва също така да се обсъди факта, че Штатите и Китай възнамеряват и те да въведат това право, защото ние всички знаем, че за тези пластични и изобразителни изкуства художниците, творците чакат доста преди да почнат да печелят пари и това се дължи на констатациите, които сме направили. Държавите, които цитирах и на последно последно място Обединеното кралство използва тази директива от началото на 2012 година. Това трябва да ни накара да проучим ефекта на тази директива от 2001 година. Комисията придвижи напред датата до 2014 година за преразглеждане. Аз просто искам искам да помоля да се разгледа уместността на а, прилаганите ставки, също така какви са бенефициентите, дали става дума за галеристи и други. Толкова по този доклад. Що се отнася до измененията, предлагам 7 септември като крайен срок и естествено ще изчакам а, а, коментарите на колегите по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Тейлър сега. Първо искам да благодаря на госпожа Гало за много сбития доклад и да потвърдя това, което тя каза в своя доклад, че доказателствата към момента, че всъщност няма отрицателни въздействия върху творците и пазара на творби от въвеждането на тези ставки, но разбира се някои от държавите прилагат едва от 1 януари 2012, така че нека наистина комисията да преоцени това предложение през 2014 година. Както госпожа Гало почерта, този пазар се глобализира и е важно комисията да окаже натиск за по-нататъчното изграждане на глобална стратегия за тези пазари пазари. В, в този смисъл да се разгледа член 14б от Бернската конвенция и той да стане задължителен. Искам да ви а, обърна внимание на точка 15 от доклада на госпожа Гало, а именно, че комисията евентуално трябва да а, обмисли а, тавани, а не само приложимите ставки. Благодаря. Благодаря. Има ли други коментари? Мисля, че кима докладчика. Има ли тя да каже още нещо? Госпожа Гало. Установявам, че това е един въпрос, който, е, е който вълнува колегите. Не бих искала да а, настоява, но много внимателно ще обсъдя всичко, което те имат да им изпратят. Добре, ще видим дали има още изменения, но за сега си записваме срок 7 септември 2012 година, така че оставяме този въпрос за момента. Сега можем да обърнем внимание на точка 29. Госпожа Гьорингер вече дойде, тя е докладчика. Е, е, Благодаря, господин председател. Това е много интересен казус. Става въпрос за субсидиарността. На 21 март тази година Европейската комисия прие своето предложение по а, регламента на съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия т.е. Да, да се предприемат и действия за колективно договаряне, тъй нареченото предложение Монти 2. Става въпрос за член 332 от договора за функциониране на Европейския съюз. Мятам, че има вече постигнато споразумение в Европейския съвет, така че в момента трябва да разгледаме в Европейския парламент. Съгласно Лисабонския договор, парламентите на индивидуалните държави имат възможност да разгледат предложенията и да предадат мотивирано становище, ако те смятат, че предложения документ не отговаря на принципа на субсидиарност, трябва да изразят това свое становище. Ако една трета от националните парламенти подадат такова мотивирано становище, тогава органа, който предлага документа, трябва да го преразгледа и да реши дали ще го преработи този документ или ще го отегли. Тъй наречения жълт картон и след влизането в сила на Лисабонския договор за първи път ни се налага да се позовем на процедурата за жълтия картон, така че това е един прецедент. При обикновената процедура би имало просто решение ако обикновеното мнозинство от националните парламенти подаде мотивирано становище, тогава Европейския парламент и съвета ще трябва да обмислят дали законодателното предложение от страна на комисията е било в съответствие с принципа на субсидиарност. И ако това не е така, тогава предложението няма да подлежи на по-нататъчни дискусии. Съществува, разбира се, и процедурата на червения картон. В този смисъл, този сценарий е невъзможен по няколко причини. Първо, защото има 8 седмичен срок за подаване на мотивираното становище и той вече е преминал. На 22 май изтече този срок и вътрешна процедура в комисията предвижда да се окаже да, се, да, да присъства а, официално подкрепа за а, подаденото мотивирано становище и тогава комисията трябва да реши и да види по какъв начин ще вземе решение. 38а в правилника гласи, че ако няма мотивирано становище, ако има само мнение, коментар или ако, както казахме, и съществува изискването такива мотивирани становища да бъдат подадени от една трета от националните парламенти, възоснова на член 76 от договора за функциониране на Европейския съюз – и авторите на тези мотивирани становища трябва да изложат как виждат нещата напред бъдеще. Тоест, трябва да се изчака решението на комисията, за да видим какво ще правим. Тук има най-различни ограничения, препятствия в държавите членки. Мисля, че не съществува такова противоречие. Затова трябва да видим дали предложението спазва принципа на субсидиарност, но се налага да получим първо решението на Европейската комисия. Ние го чакаме от Европейската комисия и смятам, че на следващото ни заседание ще получим този документ. Въпреки това, дори няколко месеца след като изминат, вероятно до септември ще се наложи да изчакаме комисията ни представя документа и ние чакаме до септември. Благодаря ви. От името на Аксел Вос искам да кажа следното по отношение на неговото становище по този въпрос, който ни се представя тук. Наистина, това е много интересен казус по отношение на правното основание, както току-що бе казано. Европейската комисия предлага член 352 от договора. Този член включва 4 точки, но аз ще разгледам само две, тъй като те са съществени тук, за да разберем защо се избира точно това правно основание. Първият елемент е, че ако се установи че Европейския съюз се налага да предприеме действия, за да постигне цел, която е заложена в договора, тогава съвета в синхрон с комисията и парламента, в съгласие с тях, може да предприеме подходящите действия. и тези разпоредби тогава могат да влязат сила. Член 5, параграф 3 от договора разглежда следните последици. Ако тълкуваме този член дума по дума, тогава няма да съществува основа за обсъждане, но според мен трябва да вземем предвид няколко аспекта. Европейската комисия е дала предложение. което е много обширно а, като тълкование на този член. Много широко тълкува този член. Тоест, ние в действителност не можем да го използваме, защото члена, който споменах, се отнася за изключения, за случаи, които са изключени от правилото и а, към него се прибягва единствено, когато няма друго решение. Нашия колега Жобро изготви един доклад по официалния вестник на Европейския съюз. Има голяма разлика. Доклада на Жобро беше чисто технически, докато въпроса, за който говорим днес, е политически. Клаузата за гъвкавост, която е част от член 352, може да се използва единствено в изключителни случаи, за които договора не дава такива правомощия на Европейския съюз. Там, където договора предвижда постигането на определена цел. Предложението е, че съгласно член 37.3 от нашия правилник – Нашата парламентарна комисия може по своя инициатива да разгледа въпроса за правното основание. Не сме получили до момента обяснение от комисията. Ако комисията продължи да настоява на своето предложение, именно да съществува тази клауза за гъвкавост, тогава Аксел Фос като съавтор на становището, ще предложи нашата парламентарна комисия да разгледа въпроса и да разследва дали наистина това е правилното правно основание. Председателя, разбирам, че това е а, необходимо. Трябва да изчакаме какво ще каже Европейската комисия. Тя днес има представители. Господин, госп, госпожа Фриц, госпожа Йоран, комисията иска ли да каже нещо или не? Muss ja sowieso irgendwann äußern. По-скоро не иска. В един или друг момент комисията ще трябва да каже нещо. Е, Благодаря ви. Както вече беше казано, тук имаме един безпредседентен случай, проистичаш от влизането в сила на Лисабонския договор, и тъй като целият този случай има много политизиран характер и става дума също така за конституционно право, ние виждаме какво е значението на новия механизъм, който може да се упражнява от националните парламенти във връзка с принципа на субсидиарността. Протоколите ясно посочват каква е следващата стъпка, на 30 май колегията комисари подчерта, че наистина е задействана процедурата жълт картон от 12 парламента, които представлява 19 гласа. И затова процедурата е започнала. Това означава, че комисия трябва да се върне към своето предложение, да преосмисли. Комисията ще трябва да реши дали да измени или оттегли своето предложение. За момента ние проучваме много внимателно всички доводи и становища, които получихме от националните парламенти. Тази дейност има много силно изразен политически характер. За сега, в момента не мога да ви дам никакви данни за предстоящия график. Между другото, протокола също не изисква да се посочва график. Това означава, че ще имаме доста работа през лятната почивка. Работа за всички ще има. Да, аз наистина смятам, че трябва сериозно да се отнасяме към принципа на субсидиарност. Много от нас, либералите, и аз лично, призовахме по време на предишната предизборна кампания да се спазва стриктно принципа на субсидиарност – Тоест, наистина законодателството на европейско ниво трябва да се занимава само с тези въпроси, които трябва да бъдат регламентирани на европейско ниво. Всичко останало трябва да бъде предмет на законодателство, първично и вторично, на национално, регионално и общинско ниво. И става дума за факта, че процедурите са започнали да се прилагат от държавите членки Държавите членки обаче не обръща толкова внимание на регионалното ниво на управление. сега комитет на регионите се стреми да засили сътрудничеството между регионите. Много често в Европейския парламент наблюдаваме, че когато искаме да постигнем нещо, на национално ниво и на европейско ниво много често ние искаме неща, които са разумни, които са необходими. Става дума включително и за економическата и финансова криза. И винаги може да се намери подходящото правно основание. Няма нужда да се занимаваме с дребни подробности. Трябва да мислим като политици. Но Никога не трябва да забравяме, че може да има възражения от националните парламенти, които да се позовават на това, че се нарушава принципа на субсидиарност. Е, не смятам, че комисията трябва да се занимава с месеци е, с проучването на своето предложение. Смятам, че трябва да получим през септември най-късно становището на комисията на следващото заседание на нашата парламентарна комисия. Господин Свеска, правилно посочи, че ние като комисия по правни въпроси трябва да поемем инициативата. Председателя, да, благодаря, ще поискаме становище през септември има повече от два месеца, така че това е напълно достатъчно като време. Добре, продължаваме. Виждам, че няма други желащи да се изкажат по тази точка дневния ред. Затова преминаваме към точка 30. Още един доклад от госпожа Гало. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И така съм докладчик по становище по тази законодателна инициатива, която е изключително важна на две нива. Първо, вие много добре знаете, е, свет, е, вездесъщността на, на мрежите, на социалните мрежи, които не а, а, съдържат достатъчна информация, също така търсачките. Тук става дума за засилване на доверието към тези системи, за да може да има а, е, конкурентоспособен единен пазар в цифровата сфера. Много интересно да се знае, че, например, книгите на Орвел и Биг Brother. Тук не става дума за държавата, става дума за частни оператори, които рекламират и тук става дума за защита на физически лица и личните данни от цифровата економика. Следователно, защитата на личните данни трябва да бъде ефикасна и също време, обаче трябва да бъде пропорционална, за да може да позволи развитието на нови служби и нови продукти, които да са в полза на гражданите. Тя трябва да бъде съвместима също така и с другите инициативи на Европейския съюз, като например стратегията на Cloud Computing, на облаците, които би трябвало да бъде оповестена това лято. Тоест да няма прекалена ригидност в това досие. ние миналата година обсъдихме доклада по собствена инициатива на господин Фос за личните данни. Аз много добре знам становището на нашата комисия, решението, резолюцията, която беше приета от парламента. Принципа на директивата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 95, която всъщност е референтния текст, продължава да бъде актуален. Именно за това предложението за регламент запазва всички тези положения същевременно и защищава правата на потребителите. Всичко това фигурира в едно съобщение на Европейската комисия. Ние искаме да предадем личен характер на данните, които се е, предават онлайн. И какви са въпросите, които трябва да си зададем? Първия въпрос, е, който трябва да си зададем, какво представлява лични, е, какво представляват личните данни. Трябва да си зададем този въпрос и в днешния ден, и в утрешния ден. А, аз се срещнах с специалисти и специалистите ми обясниха, че IP адресите са свръхпретоварени и а, а, те трябва да дадат нови възможности, защото сега се случва, че 100 души са на един IP адрес. Да кажем, аз не знам какъв ще бъде случая утре или след няколко години, така че трябва да имаме дефиниция. На второ място, този текст предвижда защитата на а, данните от а, а, влизането в сила на договора. Напълно съм съгласен с, с, съгласен с това. Питам се обаче до каква степен а, алинея 2 от член 23 е уместна, защото в член пети на текста има правило за минимизиране на данните, което означава, че данните би трябвало да бъдат сведени до необходимия минимум във връзка с целите, за които те са необходими. Аз мятам, че това е защита по подразбиране, но аз очаквам обяснението на комисията. Третия пункт е, е най-важният и най-добре известният. Това се нарича правилото за забравяне на тези данни в член 17. Тук сега да не се впускаме в фантазии, защото говорейки с специалистите по цифрови данни, много е трудно напълно да се премахнат данни, следователно това право на забравяне, не става дума за заличаване на данни и следователно четвърто е, четвъртия пункт е свързан с съгласието. Много е важно това да бъде е, задължителен елемент на обработването на данни. Тук се уточнява, че тук става дума за експлицитно, за изрично съгласие, с, информирано съгласие, информирано желание. И тук аз съм напълно съгласна с принципа на изричното съгласие, с идеята, че трябва да се приема и прилага интелигентно а, което включва и а, задълженията на малките и средни предприятия, които нямат възможност да подкрепят и да изпълняват такива задължения и онези, които отговарят за обработването на данните, е, трябва да се съсредоточат върху средствата и да предприемат всички необходими технически мерки. Друго нещо, което е важно, е защитата на личните данни на децата. Аз мисля, че всички сме съгласни, че това е изключително важно. И шести пункт, който си заслужава да бъде разработен, аз ще ви го спестя. А, това са правилата, свързани с прехвърляне на данни в трета страна. Вие осъзнавате, че с интернета няма граници и а, това са членове а, от 40 нататък и Текстът предвижда известна гъвкавост на механизмите, за да може да се установи адекватно ниво на защита. Тук член 41 дефинира критериите, условията, процедурите за приемане на решения които представляват адекватна защита на данните е, и в следващ член това се подчинява на решение на комисията с съответните гаранции, е, видовете, клаузи, всичко това е много ново е, и също така има и опция, опция за договорни клаузи с съответното разрешително или авторизиране. Има и други, разбира се, проблеми, които би трябвало да се разгледат по графика. Например, мисля, че проект установището трябва да бъде разгледано на заседанието ни през септември и тогава ще посочим данните изобщо датите за внасянето на изменения. Председателя, благодаря госпожо Гало. Темата е доста сложна. Госпожа Тейлър има думата. Very briefly. Съвсем накратко. Исках да кажа, че в тази цифрова епоха, в която всички данни се разпространяват и се предават, обработката на тези данни засяга всеки един човек. И затова е много важно внимателно да се разгледа предложението на комисията. Трябва да гарантираме това, че не се накърнява неприкосновеността на личния живот и правото на тази неприкосновеност. Също така е много важно да се обмисли поради постоянното развитие на технологиите, как да формулираме законодателство, което да може да се адаптира. Трябва да има ясни правила и за потребителите, и за доставчиците на услуги, свързани с данни. Много ще се радвам да продължа работата заедно с госпожа Гало по това важно досие. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за този първи доклад. Наистина, тази тема е много сложна. За съжаление, предложението на комисията нещата не са достатъчно ясни. Трябва да предложим по-добро законодателство, за да защитаваме реално данните. Независимо от това, трябва да реагираме на това, което се случва и на проблема, който стои пред нас, а именно, че ние би трябвало да сме в състояние да предсказваме какво ще се случи в бъдеще, а това е доста сложно. Колегите тук говориха за компютърните изчисления в облак. И смята, че ще продължим да се сблъскваме с огромни предизвикателства, проистичащи от този вид компютърни изчисления, защитата на данни ще бъде основополагащ въпрос тук. Дали ще има стратегия за компютърни изчисления в облак е един отделен въпрос, но за целта трябва да има европейска инфраструктура, защото в момента разчитаме изцяло на американските сървъри инфраструктура. Просто можем да забравим за защитата на данни, защото просто няма да бъде изпълнимо това законодателство в САЩ, когато става дума за дания на европейските граждани. И тук ще имаме много сериозен проблем. Поне лично аз виждам сериозен проблем тук. Сега няколко думи по това, което вече беше казано. Ще предложим редица изменения. И изискването за прозрачност е много важен въпрос, това е ясно но прозрачността няма да ни защити от онези, които ще нарушават действащите за системата правила. И тогава надзорните органи, отговарящи за защита на данни в частния сектор, а, когато става дума за фирми с над 150 човека, ще създадат голям проблем. Аз не съм убедена, че правилният количествен критерий тук е броя служители. Аз мисля, че когато става дума за економиката, ние трябва да мислим за фирми, които възлагат много услуги на външни изпълнители. Има фирми шапки, които практически възлагат всички свои дейности на външни подизпълнители, така че брой служители изобщо не е подходящ критерий. Например, в Австрия, една сравнително малка страна, можем да имаме пет надзорни органа за защита на данните. И не повече, защото практически всички фирми в Австрия имат под 150 служители, така че този брой не е подходящ критерий. Затова имам сериозни възражения срещу това предложение. Според мен самият подход е погрешен да се избира броя служители като критерий. Имаме фирми с 30, 40, 50 служители, а те имат огромен оборот и огромно въздействие върху цялата тази тематика. Така че аз съм категорически против, категорично против този критерий. Сега за прехвърлянето на данни. Лично аз и тук се разглежда възможността за доброволно участие и аз съм за това. Аз не мисля, че предложението на комисията е нещо, което е разумно. Смятам, че трябва да има възможност за доброволно участие и трябва също така да може да бъде реално изпълнимо а, това като възможност. Никога не съм се съгласявала с правила и правни норми, които позволяват на човек да каже искам данните ми да бъдат прехвърлени така или иначе всички тези предложения, включително и рекламите, идват от някъде. Понякога данните се намират в телефонния указател. Аз... Е, е Аз не искам да кажа, че препълните почтенски кутии са сериозен проблем, но много често данните се предават на трети лица без да има разрешение от страна на лицето, до което се отнасят тези данни. Много фирми подписват декларации за саморегулиране, но това не е достатъчно. Затова смятам, че нормата за доброволно включване или доброволно участие е от ключово значение. Сега правото на забрава. Трябва да се помисли в кои сектори то е приложимо и в кои сектори това правило не е приложимо. Някои хора тълкуват това правило или тази норма много широк смисъл. И може да има тук проблем с изпълнимостта и с различните процедури, когато няма налични данни, те повече не съществуват, но от друга страна в регламента за творби, върху чието авторското право е изтекло, ние казваме, че трябва да има отговорно и надлежно търсене. Това е достатъчно. Тоест, трябва да има разпоредба или правна норма, която говори за надлежно заличаване на данни. Не става дума данните да останат непокътнати или да бъде намален техния обем. Трябва да направим нещо в същата насока, в която се движи и регламента за творби за които авторските права са изтекли. Т.е. трябва да има възможност за заличаване на данни. И мисля, че всяко лице има законното право да иска данните му да бъдат заличавани. Точно това трябва да бъде нашата цел. Да се осигури това право. Още нещо. Един много важен въпрос. Това е целият въпрос, свързан с защитата на данни, защото от самото начало трябва да можем да следим и то сравнително лесно какво се случва. Ако има някакви допълнителни функции, то в някои сфери от самото начало трябва да има възможност за минимизиране на тежеста, проистичаща от новото законодателство. Разбира се, трябва да имаме много точни дефиниции, защото иначе ще попаднем в доста сложни ситуации с различни дефиниции, които могат да означават различни неща или пък абсолютно нищо, така че трябва да сме изключително точни, когато става дума за дефинициите. И все още не сме открили решение на този проблем. Това, което ще създаде проблем, е прехвърлянето през трети страни и обработка на данни в трети страни или от трети страни. Тук, разбира се, не можем да налагаме нашето законодателство, но поне в тези сфери, в които Европейския съюз има правомощия, трябва да имаме възможност да гарантираме изпълнението на регламент. Ако имаме един половинчат регламент, който дава много възможности за маневриране на държавите членки, то тогава няма да бъде особено разумно да имаме такова европейско законодателство. Затова смятам, че трябва да създадем нещо, което да е изпълнимо. Без особена свобода за действие в една сфера, която по природата си, по дефиниция е трансгранична дейност. Например, в Германия се обсъждаше много законодателството за уведомяване, да, и в Австрия също се говори много за това. Казва се, че ако органите на управление имат право да обработват данни, то тогава те могат да получат огромни изключения за своята дейност и тогава и частният сектор може да каже, ами щом органите за управление има такава свобода на действие, ние също искаме. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че трябва да отчетем факта, че нашите лични данни а, не са обект на пазара и че те се събират, а, запазват. А, анализират и архивират, но те също така се продават и купуват. И това прави правилото за забрава много трудно, защото тези, които са събрали нашите лични данни, независимо от това дали става дума за сайт или не, те вече са ги препродали, така че много е трудно да се догони ам, списъка след събирането на данни. Аз мисля, че в момента, в който а, регламентирането на събирането на тези данни а, трябва да се от те възможността на търговия с събраните данни и обмен на тези данни, дали това е разрешено, дали е забранено, ако да, под каква форма, защото в противен случай първият оператор, който е събрал данните, трябва да отговаря. Естествено, въпросът за третите страни аз съм съгласна с докладчицата и с госпожа Лихтенбергер. Всичко това е свързано с темата SWIFT, която е много деликатна. Европейското правило би трябвало да защищава европейските граждани в какви случаи трябва да се предоставят данни на оператори в трети страни, естествено социалните мрежи. Знае се, че някои държави са ограничават въвеждането на социалните е, мрежи. Аз мисля, че това правило е, трябва да се разгледа много е, внимателно. Съгласна съм с Мария Гало, когато тя казва, че не трябва да се нас да се насочваме само към събирането на данни онлайн и данните върху хартия са също опасни. Работейки по темата, установявам, че почтенските оператори използват неща, които са на тяхно разположение, като пример почтенските адреси и също ги продават, за да може да бъдат препродадени, например, на рекламни агенции, които ги използват за почтенска реклама, която а, на която фигурира вашето име и почтенски адрес. Е, по почтенски адрес се прави профилиране според а, е, а, е, квартала, в който живеете, вашата възраст а, и на базата на това профилиране се продават списъци на рекламни оператори. И аз мисля, че трябва много много внимателно да разгледаме този, тези въпроси, защото а, публичните или полупубличните оператори, а, те се ангажират с подобна дейност и човек се пита как може да се реагира а, на това. Господин Герингер. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че този доклад е много важен и своевременен. Веднъж в годината ние наблюдаваме отчета на националните надзорни органи защита на личните данни в Европейския парламент. Всяка година представителите, ръководителите на тези надзорни органи от всяка държава членка идват в Европейския парламент. Аз се срещах с председателят на този надзорен орган в Полша. Не знам как и във вашите държави членки, но знам, че нещата не стават автоматично. Трябва да има процес на консултации. Защо казвам всичко това? Польсце. По време на полското председателство водихме преговори по акта и полският надзорен орган по защита на личните данни представи своето становище на полското правителство и в това становище се съдържаше същото заключение, което беше утвърдено на последното пленарно заседание на Европейския парламент. Така че е много важно да използваме тези структури, които съществуват във всяка една държава членка. И това въжи и за този доклад. Ние трябва да помолим тези национални надзорни органи за защита на личните данни – независимо от това как те се наричат, ние трябва да поддържаме комуникация с тях. Но, е, змушич, е... И също така, нека да не забравяме за правото да бъдеш забравен. Може би не всички разбират колко е важна тази правна норма, но нека да не забравяме, че трябва да накараме операторите да признаят нашето право да бъдем забравени. Данните не само се продават, много често те се разкриват или предават неумишлено. Е, И не се предприемат мерки по защита на данните. Също така имаме данни, които са свързани с здравословното състояние и много често може да се установи, че дори когато се казва, че данни са заличени, могат следи от тези данни да бъдат намерени в интернет. Например, ваш застраховател може да установи, че вие сте преминали през определено медикаментозно лечение, съответно да се досети каква е вашата диагноза, какво е, е вашето заболяване. Тоест, вашият застраховател може да научи подобни неща за вас от интернет. Това не трябва да се допуска. Така или иначе ни попълваме много формуляри, много данни, когато искаме нещо да купим по интернет и това не е резултат от наше свободно решение, просто ние сме принудени да правим това, когато купуваме нещо по интернет. И има много фирми, които събират такива данни. И тези фирми далеч не винаги са от най-прозрачните. И тяхната дейност далеч не винаги законно е законосъобразна. Например, те ни изпращат покани да купим нещо за 1-2 евро. Всъщност те не толкова искат да продадат този продукт, те по-скоро искат да измъкнат вашите данни. Те ви продават този продукт, но реално вие плащате за този продукт, като плащате с вашите данни. Той става дума не за продажба на продукти, а за събиране на данни. И след това ние не знаем какво се случва с тези данни. Затова трябва много внимателно да се следи какво става с тези данни. Колегата Гало натрупа много голям опит в тази област. Затова смятам, че нейният доклад е много добър и много интересен. Председател, благодаря. Сега госпожа Тайна има думата. Благодаря. Искам съвсем накратко да направя коментар по отношение на това, което каза госпожа Лихтенбергер относно условията за надзор на събирането на лични данни и че това не бива да бъде свързано с броя на служителите в една фирма. Моето схващане е, че когато става въпрос за защита на личните данни, няма значение колко хора работят във вашия офис. А ако имате еди колко си служители, трябва да провеждате някаква сбирка или семинар всяка година, което ще струва съответните пари, за да може всеки да бъде информиран. Също така имаше и някаква разпоредба в директивата за борба с прането на пари. Не знам колко такива правила трябва да имаме връзка за защита на личните данни, но според мен служителите имат три различни функции. Първо има а, задължение за известяване, за информираност, за обучение. Всичко това е взаимосвързано и е свързано, разбира се, с значителни разходи. Защитата на лични данни няма наистина а, смисъл, в крайна сметка. Има и други разпоредби в Германия и в други държави. Не знам какво е положението в моя офис, но а, положението е наистина трудно, когато говорим за тези правила. Ако искаме да процедираме по този начин, трябва да помислим дали ако някой а, идва от време на време да погледне системата, това е добре, но когато в малките служби, в малките фирми имаш надзорник по личните данни, това е много работа и нещо, което може би не бива да насърчаваме. Госпожа, господин Сирка. И так лично обсадзона дискусия показва... Благодаря, господин председател. Това е много интересна дискусия. Много хора участват и мисля, че наистина можем да видим до каква степен защитата на личните данни ни интересува. Искам да направя няколко коментара. Не съм съгласен с това, което току-що бе казано. Съгласен съм с аргумента на Лидия, че акта показа, че исканията, търсенето на данни и а, когато това става без съгласието на съответните инспектори или надзорни органи по личните данни, например в Польша това е така, една възможност би била да се погледне към акта, но аз бих казал нещо различно. Защо вие се борихте срещу акта толкова усърдно? за да действате свободно в интернет. Но когато остават всички тези следи в интернет, в а, електронното пространство, те често картират човешкото поведение. Тези следи показват какво е поведението на един човек. Някой казва, на мен ми трябва пълна свобода в интернет, други твърдят, че трябва да има ограничения в интернет. Защото това е така? По една и съща причина, защото не съществува такова нещо като пълна свобода в интернет пространството. От друга страна, виждаме, че се вземат лични данни без съгласието на техния притежател, т.е. това е кражба на лични данни, нарушават се съответните права, затова трябва да разгледаме целия пакет, всичко като цяло. Например, защитата на личните данни, на интелектуалната собственост. Затова, отново повтарям, не бива да забравяме всички тези индивидуални елементи. Не бива да ги отлагаме до безкрай, защото те ни засягат. Госпожа Регнер има думата. Да, благодаря това, което госпожа Тайм а, каза, ме накара и аз да взема думата. във фирмите, ако има някаква сегрегация, има фирми, които имат по-стрикна защита на личните данни, други по-хлабава, но има голяма разлика между а, фирми, в които има огромен контакт с клиенти, с голяма клиентска база. Когато има голяма фирма, която всъщност не се обръща кой знае какво голямо внимание на личните данни на потребителите, на клиентите. Искам да разкажа за своя опит в Австрия. Съществуват ситуации, в които се забелязва, че работодателите са поели определени задължения, ако събират лични данни за стопански цели. Така че е важно да не объркваме тези различни аспекти. Важно е да се отървем от ненужния административен товар, да не създаваме твърде много бюрокрация и да не свършим в ситуация, в която, например, някои малки фирми често ще въведат някаква система за защита на личните данни, която е втора ръка, не е толкова стрикна. Това трябва също да се разгледа в този регламент. Президент, благодаря, господин председател. Признавам, че много се радвам от реакцията на колегите и установявам, че това досия ги интересува много повече, отколкото директивата за правото на препродажби. Искам да кажа съвсем накратко, напълно съм съгласна с Ева Лихтенбергер, че когато говорим за Cloud Computing. Изключително важно е да се развият, да се разработят центрове за данни вътре в Европейския съюз и те също така да се занимават и с облаците да не зависи това изключително само от държавите членки. Франсуаз Крастекс е запозната с законодателното предложение и глава четвърта, която се отнася за отговорността на онези, които отговарят за обработването на данни, предвиждат се съвместни отговорности, има също така и отговорности на подизпълнителите, така че може да се засили малко тази а, четвърта глава, ако ни се струва, че това усилие си заслужава. Е, на този етап тя е доста пропорционална. Там има много интересни идеи. Е, във връзка с третите страни и прехвърлянето на данни към тях, както каза Ева Лихтенбергер, не трябва да се дават твърде много инициативи на всяка държава членка, трябва да се постигне максимална хармонизация Знам добре обаче, макар че не съм отдавна евродепутат, но зная, че има е, лимит, има граница на тази хармонизация. Когато говорим за даден текст, когато го обсъждаме и търсим кон консенсус, винаги има някакъв таван, който не може да бъде надхвърлен. Аз а, мисля, че това е тема, по която можем да обсъждаме в общ интерес, който много добре се разбира от всички нас. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред. Така че сега ще преминем към точки 8 и 9, двата доклада Карим. След това ще се представи оценката на въздействието, ако всички сте съгласни. Alles klar. Präsent. Herr Kollege Karin, bitte. Колегата Карин, имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Имам една доста дълга презентация, която ще направя пред комисията, но като има предвид естеството на проблема, с който се занимаваме, аз си мисля, че колегите ще разберат защо се впускам в подробности. Първо искам да благодаря на колегите за огромното сътрудничество, което получи господин Масив, както и други колеги, които наистина много помогнаха през цялото време, през което работих с тях, търсих тяхното становище и експертни познания. Приветствам възможността да представя работния си документ. Днес тук пред вас това е още една стъпка за предоставяне на реформа. Надявам се, че тя ще е по-лесна а, така както аз разбирам нещата, независимо от различните подходи, които може да са били възприемани сред колегите в а, комисията, на, общата цел на всички нас е да изготвим редица предложения и да засилим позицията на европейския гражданин от гледна точка на качеството на одита, който им се предоставя. В работния документ, според мен, трябва да се разглежда като дискусионен документ, който очертава някои, не всички проблеми, които трябва да бъдат обсъдени в процеса. Много от тези теми са познати на всички, които следят дебата има обаче няколко други теми, които заслужават подробно оглеждане и които не са получили такова внимание. Трябва да се използват професионални органи на одит, да се прилагат международните стандарти Искам да благодаря на дирекцията за оценката на въздействието, за оценката на това въздействие изготвена от комисията. Тя първата е изготвена за нашата комисия. Аз се надявам, господин председател, че няма да бъде последната. Това е един ценен документ, който ще помогне за оформянето на нашата информирана позиция в комисията и в целия парламент. Това е документ, който предизвиква сериозна загриженост. Аз очаквам становището на дирекцията. От гледна точка на подхода към тази а, тема всички възможности са на масата, защото аз не съм взел определени решения, но общата философия върви в две посоки. Засилване на качеството на одите и подобряване на инвестициите на инвеститорите, естествени и пазарни съображения, но те не са били водещи за мен. Законодателите не налагат а, законодателни мерки за регулиране на пазара. Това е въпрос на органите занимаващи се с конкуренция. Естествено, ние няма да пренебрегваме мерки с пазарен ефект, но ние би трябвало също така да отчетем компенсирането на намесата. Какви са проблемите? Ще ги кажа накратко. След това ще се занимае с други а, въпроси, повдигнати от комисията, а, предложени за парламента да ги разгледа. Сега първо пазарните структури и независимостта. Превен беше интерес към задължителната ротация Имам много възможности за съвместен одит и задължително повторно обявяване на търг. Бяха представени доводи от всички страни. Някои от възраженията са може би малко пресилени в началото а, на 10 годишни периоди или в края на 10 годишни периоди. Качеството на одита би трябвало да бъде еднакво. А новите аудитори би трябвало да научат а, каква е практиката на тяхната компания. А, първоначално се смята, че 6 годишния период е твърде кратък за ротация и оценката на въздействието може да повдигне въпроси за базата на подобни предложения. Ние като комисия би трябвало да преценим как това предложение ще засегне пазара, тъй като има определено както положителни, така и отрицателни страни и а, търсенето на стимули за съвместни опити подлежи на дебат. Одитната култура, особено в държавите членки, трябва да се проучи. Като си има предвид, че има а, легитимни промени, свър, проблеми свързани с дублирането на работата, наистина акцент е върху качеството на одита. Не съм убеден, е, господин председателю, че отрицателните страни могат да бъдат е, е, компенсирани с два чифта очи. Естествено, съвместен одит съществува. Един малък процент от ангажираността с одит би могъл да бъде споделен. В работния документ се отчитат ползите от независимостта и качеството на одита, които са много по-ограничени при съвместния одит. Задължителните повторни търгове също така се обсъждат в документа. Това естествено води до повече разходи, е, особено за малки, по-малки фирми. Трябва да е, избягваме ситуация на провеждане на тръжна процедура, която не допринася нищо за одита. Е, ние въведохме такава процедура с 10 годишен цикъл. Може би това е една уместна времева рамка, но всъщност трябва наистина да се обмисли избягването на ненужни разходи, като същевременно се запаси необходимата прозрачност в тръжната практика. И няколко неща, свързани с структурата на пазарите, свързана с това, че пазарите не са еднакви в различните държави членки. Трябва също така да предвидим един нюансиран подход, който да отразява специфичностите на пазара, дори в подсекторите на пазара, които биха могли да бъдат а, застрашени. Предвид на промените, които можем да въвеждаме в счетоводните одити, а, предложението на комисията се обсъжда активно и се отразява в, в дейността. окончателното предложение трябва да отразява международните стандарти и най-добрите практики. Ако искаме да вземем водеща роля, трябва да се съобразим с последните клиенти на аудита, с, с акционерите и външните инвеститори. Това може да бъде едно упражнение, на отмятане на кутики, на задачки, но това може да не доведе до желаната цел. А, трябва да се насочим повече към полезна информация. Ограничението от а, документ от 10 000 знака е подвеждащо. Е, би трябвало да е, предложим подобни идеи. А сега по а, е, аудитния комитет а, има огромно значение неговото активно участие. Тези комисии, одитни комисии трябва да допринасят за доброто корпоративно управление. За това трябва тези комисии да бъдат развивани като а, корпоративни структури да бъдат подобрени и засилвани. Тези комисии трябва да играят важна роля в назначаването и а, надзора върху аудитите, Например, необходимостта и способността да се приемат определени неодитни служби би било една добра възможност с добро сътрудничество между аудитора и управлението на предприятието с цел избягване на възможни, на евентуални конфликти на интереси. Необходимо е също така да се предвидят начини за ангажирането на одитните коми... комисии за засилване на одитните потоци. Също така смятам, господин председателю, че мерките за подобряване на оповестяването ще бъдат много полезни особено във връзка с някои от основните проблеми. Поверителността, естествено, налага гра... ограничение на това, което може да бъде оповестявано. Аз мисля, че по-голямата прозрачност ще увеличи, ще повиши доверието към одитите. И сега, а когато разглеждаме неодитните услуги, в момента всяка държава членка може да прилага свой собствен режим за прилагането, за предоставянето на неодитни услуги. Това довежда до много голямо разнообразие в Европейския съюз за онова, което се предоставя в за компании, действащи в различни юрисдикции. Тези одитни комисии биха могли да бъдат включени в процеса чрез си списък от услуги, но може да се определят и други списъци. Трябва да се разгледа и интерфейса между инициативите в сивия списък и националните инициативи с цел по-голямото съгласуване на предложението в тази сфера. Във връзка с тези а, възможности, предложението на комисията според мен отива твърде далече, без а, а, доказателство в полза на тяхното решение. Необходимо е да има гарантии но подобна намеса в пазара не ми се струва пропорционална, не ми се струва възможно, желателно аудиторите да напускат а, и да, или да се разделят на одитни или неодитни фирми. Ако а, реформите са достатъчни, това би било уместно. А, има общо съгласие, че прилагането на ISIS би било една полезна стъпка. Ще представим хармонизиране, ще даваме възможност за прехвърляемост и възможност за сравнение. Има някои съображения за това дали да има възможност да бъде ISI плюс или, или минус. А, има също така широко а, има голямо разнообразие в счетоводните стандарти, затова може би ще бъде необходима гъвкавост. По професионалните органи, а, нещо, което не се разглежда, са професионалните одитни органи. Не сме убедени от предложението на комисията, което освобождава тези органи от техни някои задължения и ги вменява на държавни органи. Мисля, че а, тези задачи трябва да бъдат оставени на държавите членки, които да отчитат съществуващите практики и съответния капацитет в различните държави. Дебата а, за това дали да бъде регламент или директива е интересен, но той ни навежда до една основна позиция. Е, кой е най-добрият инструмент? Дали е най-добрият е, е, най-добрият инструмент е регламента, но той се отразява по различен начин на различните национални ситуации. Оправданието за използване на регламент, предложено от комисията, е малко спорно както посочва оценката на въздействието, самата комисия признава, че една подробно разписана директива може би е по-уместна. Комисията ни трябва да прецени дали това е най-добрият подход. И така, какво правим ние като парламент? Мисля, че трябва да бъдем внимателни, да отчетем онова, което се върши на национално и на международно равнище. Графикът е доста еластичен, анкетната комисия също така е важна. Трябва да разгледаме работата по а, а, одитните очи, одити. И също така трябва да се учете фактора външна ротация. Неодавна прочетох, че а, а, забавенията са британския начин да се отхвърли една реформа. С цялото ми уважение аз не съм съгласен. Аз мисля, че всички сме съгласни, че реформата е необходима. Господин председател, казах, че поддържането на статуквото не е опция е, и аз искам да уверя колегите е, в качествата на моя подход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 доклад, който да бъде представен в окончателна форма през септември, изменения да се предложат през ноември и да се гласува през декември. Този график отговаря на подхода на кипърското председателство. Колегите, които присъстваха на заседанието, ме чуха, че зададох такъв въпрос в този смисъл на министра, който беше представен тук на нашето заседание. Благодаря. Благодаря, господин Карим, господин Масип, Бату, Лихтенбергер, Дайм. И след това ще разгледаме оценката на въздействието. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, господин Карим. Смятам, че когато той твърди колко е важно качеството на одитите и колко важно е крайните потребители, няма значение дали те са акционери или инвеститори. Това зависи как ние виждаме тези проблеми и смятам, че по тях ние можем да се съгласим. И то не само да се съгласим, но и мога да декларирам, че имате цялата ми подкрепа. Там, където смятам, че съществуват проблеми, когато докладчика каза, че няма да се опитваме да се намесваме в начина по който работи пазара. Ние няма да се намесваме там в начините по които работи пазара, но така или иначе пазарът е манипулиран. Той е тотално изцяло манипулиран и това е една от причините, поради които на нас ни трябва толкова спешно директива в тези кризисни времена. Пазарите биват манипулирани до степен, до която а, хората, които в момента слушат този дебат, самите те а, вероятно са работещи в четирите огромни одитни фирми, които манипулират пазара. Затова трябва, може би, да а, направим някакъв детектор, който да а, всъщност улавя тези манипулации на пазара. Не бива а, да забравяме този факт за манипулирането на пазара. Трябва да кажа, че най-песимистичната ми прогноза по евентуалната злоупотреба на проучванията за въздействието, които спомена оратора, е в смисъл, че днес тези оценки ни се представят и те са отразени и в становището на моя приятел господин Карим. Статистиката показва, че съществува корелация или причинно-следствена връзка между тези документи, които би следвало да са разработени е, изцяло независимо един от друг. От една страна, проучването на парламента относно въздействието, смятам, че представя а, нещо като сбъднатите мечти на Великобритания, а именно Тоест някакви нощни сънища им се сбъдват. Това проучване на въздействието ще бъде използвано като оръжие, за да се попречи на комисията да свърши това, което трябва да направи, а именно да дава предложения. Плюс има и излишно дублиране на задачите, тъй като това проучване на въздействието е върху проучване на въздействието, вече проведено от Европейската комисия, само че това е свършено много по-зле. Имаме разни таблици с числа, статистически проучвания. Плюс това, това изследване е чисто политическо и това е ясно видимо, когато погледнете изречението, където пише, че а, някои компании, които притежават големи квоти на пазара, не е задължително да представляват проблем. Когато обаче в парламента сме обсъждали преди одитите и сме имали изслушвания, чували сме да кажем, хора от Royal Bank от Скотланд, от Шотландия, които твърдят абсолютно същото нещо, се едно са цитирани и тук. Тоест, тук има носене на ръце на монополистите в света. Европейския парламент обаче е политически орган и следва да предлага политически предложения, политически решения. Неговите действия обаче не бива да бъдат определени от а, независими в кавички изследвания, които да повлияят на нашите решения и те след това да, да твърдят тези хора, че са били независими в политическия смисъл на думата. Така че, господин председател, независимо от нашия дебат и как той ще се развие, аз лично мога да кажа, че монополистите са си едни перверзници. Те са си доста така изкривени хора, така че не бива да го забравяме. Благодаря. Има ли някакви а, други коментари. Може би а, трябва да кажем, че а, по никакъв начин а, тези оценки на въздействието не бива да са изключително решаващи на 100% за нашите решения. Благодаря, господин председател. Аз прочетох работния документ, изготвен от докладчика. И мога да кажа, че Проблемите, които са подчертани в него, са изключително уместни. Докладчика е задал въпроси относно предложението на комисията и е успял да идентифицира, да определи някои отговори. Чул ги преди малко от него. Нашия докладчик ще успее ли да намери отговори на всички въпроси, които са повдигнати в работния документ? Нека ви дам сега своето лично становище по отношение на съдържанието на предложението от страна на комисията. Това предложение беше обсъдено с много колеги от НП и не само от НП. На първо място Не ми се ще да започвам с проучването на въздействието, което бе представено наскоро и което господин Масип спомена в своето изказване. Има едно нещо, което приветствам и което съм го твърдял от самото начало, а именно, че е, това не е политическа позиция. Мисля, че това е потвърдено от самото изследване. Ако съм съгласна с е, това е, проучване на въздействието, вероятно съм много моята гледна точка е много субективна. Може би точно обратното е вярно. Защото когато има а, твърдение за дефицит в качеството на одитите и а, кризата световен мащаб, не се изяснява това като връзка между двете в този документ. Нека да ви напомня, че предложението на комисията в първия под абзац се говори за предположението, че съществува известна връзка между финансовата криза и качеството на одита, но настоящото изследване показва точно обратното. В това проучване я също твърдя, че има известен проблем с качеството на услугите, но може би проблема е по-скоро в концентрацията на пазара, е, че той се намира в ръцете на 4 фирми. Това е проблема, който следва да се анализира, но не по начина, по който го е анализирала комисията. Това проучване критикува решението, предложено от комисията, що се отнася до концентрацията на тези услуги в ръцете на 4 фирми. Предложението, което аз бих направил към докладчика, би било, че ние следва да покажем всяко, че всяко предложение, което ние поставяме на масата, е изключително добре обмислено. И бих бил благодарен, ако колегите от социалистите, от зелените, могат да подкрепят предложението, което аз правя. Така че аз мятам, че тази монополна позиция на тези четири компании трябва да бъде разбита. Трябва да имаме компании за одит и компании за услуги, които не са свързани с одит, но в същото време постепенно трябва да създаваме повече пространство за услуги, не свързани с одит, например данъчни консултации и също трябва да се създаде пространство за работа на малки и средни предприятия, за да могат тези предприятия, които често разполагат с отлични решения, но не могат да извършват одити, понеже не разполагат с административен капацитет да предложат решения в международен мащаб или на европейско равнище, но те би трябвало да имат възможности да развиват този свой капацитет в неодитните услуги. Когато те станат достатъчно силни в тази сфера, биха могли да а, започнат да развиват услуги, които да предоставят като подизпълнители на големите компании. Така че този проблем може да се реши според мен чрез въвеждането на тавани за услуги по отношение на компании, които са подизпълнители на одитни компании. Може би това ще е една постъпателна процедура на три етапа в рамките на три години, като разбира се след него комисията ще извърши оценка на ситуацията. Това ще е една процедура, чрез която малките компании ще имат възможност да се окрупнят, да са, станат по-големи и да започнат да се конкурират, да работят заедно с големите а, компании, а пък големите компании, които предоставят одит, ще могат да, да диверсифицират, да предоставят и неодитни услуги чрез по-малките. Имам и някои други предложения за докладчика. Не е необходимо, не е задължително да разделяме компаниите на две. Можем да продължим по това, което предлагат а, от комисията. Може да имаме аудитни компании, може да имаме финансови консултанти. А пък задължителното подлагане на повторен търг не е задължително решение на проблема с монополите. Това единствено според мен ще доведе до увеличаване на разходите за компаниите. Компаниите вече са си доволни от аудитора, не бива да бъдат задължени да избират друг, защото ако бъде въведено това правило, те ще трябва всеки път да избират различен аудитор, което ще доведе до допълнителни разходи. По този начин няма да се помогне на никого. Същото нещо се отнася и за една друга област. Не, не е, според мен, решение да се въвежда ротация на компаниите или партньори от една и съща компания. Мисля, че това ще е, затвърди само сценария с китайската стена. Плюс това, двойния одит или тъй наречения съвместен одит също не е според мен решение. Смятам, че би било много трудно да се реши кой за какъв процент от одита ще отговаря. Не знам как работи системата във всяка държава членка, но ако се вземе пример с една компания, която има дъщерни дружества във всяка държава членка, тези дъщерни дружества ще направят предложения кой аудитор да бъде избран. Как в такъв случай се избягва ситуацията, в която компанията майка налага своя избор на аудитор върху дъщерните дружества? Другото нещо е, че според мен не бива да а, задължаваме насилствено аудиторите да рапортува, да докладват пред властите. Имал съм, имал съм разговори с хора в този сектор и всеки от тях се съгласи, че това, което е необходимо е по-добро сътрудничество между властите и аудиторите, т.е. да има периодични срещи между двете страни, това са предложенията, които мога да направя до момента и а, ги оставям на масата за преговори. Както вече казах, съм обсъдил тези проблеми с колегите от НП и извън НП. И се надявам, че особено, що се отнася до предложенията за насърчаване развитието на малки и средни предприятия, се надявам тези предложения да бъдат подкрепени от колегите от левите партии и се надяваме, че ще постигнем един благоприятен компромис. Благодаря. Сега госпожа Лихтенбергия. Благодаря ви много. Понякога доста се изненадва, когато предвид събитията и наблюденията за това какво се случва през последните една-две години на финансовия пазар, все още има оптимизъм, когато става дума за саморегулиране. Има хора, които продължават да вярват в това, независимо от това, че ситуацията е на олигопол. Aus Надявам се обаче, че мнозинството в Европейския парламент не споделя този свръхоптимистичен възглед. Няма да говоря подробно, но бих искала да кажа някои неща, които се отнасят конкретно до доклада. Всъщност това, което ние имаме тук е оценка на въздействието на оценка на въздействието. Не си представях, че до това ще се стигне, защото междуинституционалното споразумение гласи, че институциите, това включва Европейския парламент, разбира се, извършват оценка на въздействието на законодателни текстове, но не и оценка на въздействието на оценка на въздействието, направена от друга институция, което е нещо като политическа оценка тогава и не смятам, че имаме също толкова много ресурси за подобна дейност. Защото ако аз смятам, че нещо е грешно в работата на някого други, аз просто мога да го заявя. Но няма да искам цял един отдел да се занимава с това да ми докладва какво прави цял един друг отдел. В допълнение към нормалната си работа. Затова не бих казала, че съм особено ентусиазирана по повод на тази процедура. Изобщо не очаквах това да се случи, когато получихме новия текст. Ако искаме извършената работа да бъде полезна, трябва да задаваме въпроси конкретно по текста, а не да излизаме с политически становища, представени като оценка на въздействието на нечия друга оценка на въздействието. Да, ние може да извършим собствена оценка на въздействието и го правим това. В Комисията по транспорта извършвахме много оценки на въздействието, които се занимаваха с конкретни фактори и мисля, че точно това ще е една сфера, в която ще работим и която ще проучваме. Така че в бъдеще бих предпочела да се работи по една по-различна процедура, отколкото сега в момента. Госпожа Тайна има думата сега, казва председателят. Да, благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика за всеобхватния му документ, който ни представи. Смятам, че представянето на подхода на комисията, както и на различни гледни точки, е нещо, което е споделено мнение на всички политически групи, ние всички смятаме, че ролята на парламентарната комисия трябва да бъде засилена, но въпросът е до каква степен. В бъдеще очевидно трябва да има процедура за съвместно вземане на решения. Виждаме, че все повече решения се взимат от аудитори, от съответните аудиторски органи. Може би трябва тези решения да се взимат от по-неутрални органи. Докладчикът изрично заявява, че е срещу тъй наречения чист аудит, той така заявява в своя доклад. Аз мога да съглася с това мнение – Но това, което според мен не е представено в доклада, е разграничаването между една фирма, която е предмет на аудит или разграничаване между финансовите институции, за това говореше госпожа Лихтенберга, от една страна и от друга страна фирми, които работят в обществен интерес и малки и средни предприятия от друга страна. Лично аз нямам възражения срещу това, това фирми като Procter Gamble или Siemens да ползват едни и същи отитурски фирми в продължение на 100 години и повече. Stimmt, hätte. Jetzt vielleicht nochmal generell. Ähm, äh... Мисля, че тук никой не подлага на критика самата аудиторска дейност. Когато посетихме САЩ, беше много интересно да наблюдаваме какви са процедурите за изготвена оценка на въздействието. Тук в Европейския съюз изоставяме, изоставяме в това отношение – für alle Bereiche. Vielleicht ist es hier nur im Bereich der Audits besonders. Äh, Разбира се, оценка на въздействието може да се извършва във всички сфери, но мисля си, че особено е важно да се извършва оценка на въздействието в сферата на аудита. И като цяло смятам, че парламентът би трябвало да извършва собствена оценка на въздействието, която може да бъде възложена на външни експерти. Според старата система комисията извършваше собствена оценка на въздействието, а сега започваме дейността по изготвяне на нова оценка на въздействие тук в парламента. И тук в конкретния случай виждаме как една оценка на въздействието може да доведе до резултати твърде различни от резултатите на една друга оценка на въздействието. И Оценката на въздействието и изготвен от парламента гласи, че комисията избра в своето предложение вариант, който не е бил достатъчно проверен от гледна точка на неговата осъществимост. Недостатъците на оценката на въздействието на парламента пък са, че не е достатъчно убедителен довод за това, че има причинно-следствена връзка между дейността на аудиторските фирми и финансовата криза. Лично аз не смятам, че има такава връзка. Аудиторската дейност всъщност е дейност с задна дата. Тя се отнася към минала дейност. Господин Лене, като докладчик за директивата за счетоводството или счетоводната дейност, пред представи компромисни изменения 15 и 16, които са много важни за аудиторските фирми, тъй като те пред, предлагат правно основание за дейността на аудиторските фирми, така че те да проверят не само това, което вече се случило, нещо, което се случва в миналото, но също така да могат да прогнозират какво ще се случи най-вероятно в бъдеще. Entschuldigung, Именно nur Finanzinstitut, dass с Finanzinstitut... И тук се говореше за финансовите институции. За това, че често се налага през последните години те да бъдат спасявани с парите на дънокоплатеца. И за това преди не е имало правно основание за това. Аз мисля, че трябва да мислим за времето и за съотношението между аудиторската дейност и времето, лично аз съм за. Да, за това аудиторската дейност да включва и прогностични функции. Разбира се. Крайна сметка, важно е това какво пише в документите на фирмата, Наистина в оценка на въздействието, изготвено от парламента, много силно се критикува оценката на въздействието, изготвено от Европейската комисия. Не съм съгласна с много от критичните бележки, но съм съгласна с докладчика, че трябва да сме внимателни, когато става дума за намеса в дейността на пазара. Много е трудно да се определи кой е правилният подход, кой е правилният път някои държавите членки опитаха точно тези предложения, които се съдържат в законодателно предложение на комисията и са убедили на практика, че това са погрешни решения. И това, за което съжалявам, е, че две години и половина Европейският парламент се занимава с този проблем. Професията на аудитора е една много сериозна професия. Тези хора обикновено са много уважавани, защото те много са учили и за това е много жалко, че тази професия, която между, която между другото се упражнява твърде малко хора, става предмет на такива спорове и противоречия. И сега имаме оценка на въздействието, изготвен от парламента, имаме цял кюб документи от Европейската комисия, становища и т.н. нататък.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 от целият този поток документи, кои да изберем, кои са важните от нас, защото сме залети с потоци документи, включително от лобистите. Мисля си, че цялото това всичките тези спорове едва ли са благоприятни за утвърждаването на професията аудитор. Мисля, че трябва да сме по-предпазливи. Председателят благодаря. Абсолютно сте прави за това, че лобистите наистина имат числено надмощи и са на път да, ни, да наделеят над нас. Съгласен съм с, измене, с измененията 149-150 Що се отнася до отдела по оценка на въздействие, този отдел трябва да проверява какво прави комисията, защото в Европейския парламент много често изпитваме съмнения за това, по какъв начин комисията подготвя своите оценки на въздействието. Междуинституционалното споразумение казва, че комисията трябва да извършва тази дейност и че ние можем да внасяме изменения към оценката на въздействието. и сме приели доста резолюции по този въпрос и непрекъснато призоваваме да създаде един независим орган за изготвяне оценки на въздействието, който да е извън Европейската комисия. Дори се чуват призиви да създаде една независима агенция по изготвяне на оценка на въздействието. Аз участвах в подготовката на текста на междуинституционалното споразумение. Европейската комисия каза, че не иска подобен независим външен орган да бъде създаден. А нашата задача е да подлагаме на съмнение оценките на въздействието, изготвени на комисията. Това е доста обичайно явление – и ние го правим това, подлагаме на съмнение. И сега давам думата на госпожа Лихтенберг. И нека след това да престанем да занимаваме с отдела за оценка на въздействието. Да, благодаря ви. Съгласна съм, че имаме огромен проблем с оценката на въздействието, подготвен от комисията много части от текста просто са някакви обяснения, извинения, оправдания. Ние трябва да имаме един проект от текст, който е да е достатъчно издържан. И когато разглеждаме оценката на въздействието върху една друга оценка на въздействието, трябва да си признаем, че това е едно доста безполезно занимание, защото просто губим контакт с онази материя, която се стремим да регулираме. Трябва да имаме по-точни формулировки и да гарантираме това, че оценка на въздействието е наистина независима по своя характер, по своето естество. Що се отнася до прогностичната дейност, мисля, че това за момента е проблем, защото, например, когато чета становища muss bitte wirklich als das deklariert werden, als Stellungnahme zum BIM. Когато чета под много становища, включително и за оценката на въздействието на комисията, това не е същото като да чета самата оценка на въздействие. Т.е. ние имаме тук много различни нива. Мечен, да се сава нихт ме darum geht, äh, was ist jetzt eigentlich ähm, der Vorschlag und wo passt er und wo passt er и в момента се опасявам, че ние не разглеждаме самото предложение на комисията, какво там е достатъчно, кое не е достатъчно. Тоест, ние се отдалечихме от първоначалното намерение и смятам, че точно за това не знаем как да продължим да работим. Защото и първоначалното предложение беше доста неясно. А вече с тази оценка на въздействие нещата стават още по-замъглени. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да извърша анализ на оценката на въздействието. По молба на тази парламентарна комисия, наистина, се постарахме да определим силните и слабите страни на оценката на въздействието, изготвена от комисията – ще бъда много кратка и ще ви представя само основните ни заключения, но също така ще ви обясня как точно работихме и каква точно беше целта и обхвата на нашата работа. В този документ мисля си, че не правим някакви съждения за същината на предложението, нито на политическите му аспекти. Единственият анализ, който извършваме е дали комисията в оценката на въздействието си 240 страници, която продължава двете предложения, и използва методи и доводи, които според нас са подходящи, за да служат за основа на предложението. И ние смятаме, че чрез определяне на проблеми, които се отнасят към методиката и обосновките, подпомагаме на парламентарната комисия да определи кои въпроси искат да задат на комисията и какви разяснения по кои въпроси да поискате от Европейската комисия. Като цяло заключението ни е, че тази оценка на въздействието е, е един значителен труд. Като цяло смятам, че е редно да се каже, че това е една надежна и последователна оценка на въздействието за повечето от политически предложения, съдържащи се и в двете законодателни предложения, особено що се отнася до промените в политиката, които се предлагат в изменената директива по законовите изисквания. Обаче, като четем внимателно оценката на въздействието и я сравним с указанията за изготвяне на оценка на въздействието, т.е. това са много стрихни изисквания, които комисията предявява сама към себе си, Европейската комисия, в този случай установяваме, че има определени слабости, които според нас това са моменти, които могат да бъдат предмет на интересно обсъждане между вас и Европейската комисия, при положение, че вече ви имате и разполагате с всички факти. Първият въпрос, който разглеждаме в нашия документ е дали Европейската комисия ясно и убедително е заявила какъв точно е проблемът защо е необходима интервенция на пазара на одитните услуги, особено когато става дума за одит на предприятия, действащи в обществен интерес. Наистина, комисията определя пет тематични сфери, които много добре съчетават с политическите цели, които се формулират от Европейската комисия, така че тук нямаме възражение и дори можем да кажем, че политическите варианти, които се предлагат, са последователни и логически отговаря на целите, които са заявени в предложението. Обаче, ако разгледаме собствения текст на Европейската комисия, става ясно, че тези цели като намаляването на разминаванията между очакванията на аудиторите и тяхната дейност, ние виждаме, че тук има две основни движещи сили в основата на това предложение. Първото е свързано с недостатъците на качеството на аудита в Европейския съюз и че тези недостатъци са допринесли за економическата и финансова криза. Ние не оспорваме това. Не оспорваме не оспорваме това в нашия документ. Задаваме си въпроса, обаче, дали Европейската комисия ви предоставя достатъчни доказателства за това твърдение, дори ако ще е обвинение. Вторият движещ фактор е, че има проблем с конкуренцията на пазара на одитните услуги. Може би да, това е така, ние не знаем, но дали комисията доказва, че наистина има такъв проблем с конкуренцията на този пазар? Това е нашият въпрос. И отговорът на тези въпроси не е някакво теоретично научно занимание. Само когато проблемът е много ясен, може да се вземе решение дали предлаганото решение за този проблем може наистина да доведе до някакви промени към по-добро. Ако не, ако ви оставате неясни за това какъв точно е проблемът, който би трябвало да се реши, вие може да предприемате мерки, но те няма да са основани върху безспорни доказателства. А Европейската комисия иска да предложи законодателство, което се основава върху факти и конкретни данни. И съответно Европейският парламент има правото да разполага с тази информация, която да придружава предложението. За причинно-следствената връзка между предполагаемите недостатъци в качеството на одита и кризата. Да, разбирам, че много е трудно да се обоснове, да се представят някакви твърди доказателства за това, че има такава причинно-следствена връзка. Мисля си, че едва ли някой може да представи подобни доказателства, поне не и в момента. Ясно е за всеки обаче, че високото качество на аудитната дейност ще допринесе значително, изобщо допринася значително за финансовата стабилност. Никой не би възразил срещу това, затова бихме могли да се съгласим с това, че комисията не предоставя доводи за тази причинно-следствена връзка. Обаче по-обезпокоително е това, че комисията основава някои от политическите мерки, особено по-спорните от тях върху един проблем, който тя твърди, че съществува, а именно проблем с конкуренция на пазара, а именно като твърди, че има четири големи фирми, които имат много голям пазарен дял в Европа. Като юрист в сферата на конкуренцията, аз искам да кажа, че пазарният дял сам по себе си не води автоматично до изкривяване на конкуренцията. Не казвам, че няма връзка. Не знам някои случаи, да, има връзка и може би дори в този случай има такава връзка. Но моето възражение към то, тази оценка на въздействие, това е единственото ми сериозно възражение, е, че комисията не доказва, че има такава причинно-следствена връзка. Те говорят за голям пазарен дял и правят сравнение с други пазари и правят извода, че може да има проблем. Обаче Комисията е също така е и Европейски орган за защита на конкуренцията. Комисията има всички ресурси, информация, които позволяват на комисията да извърши надлежна оценка на пазарното състояние. Обаче комисията не е направила това в своята оценка на въздействието. И точно тук е нашето възражение към комисията. Това не е някакво осъждение за това дали предлаганите мерки са правилни или не и дали вие трябва да, се, да приемете едно или друго законодателство, ние само казваме, че ако искате, вие може да поискате от комисията да внесе повече яснота по конкретни аспекти, например, що се отнася до твърдението, че тези пазарни дялове са проблеми за надлежната конкуренция – обаче няма достатъчни обосновки от страна на комисията за това твърдение. Също така ни разгледахме оценките на въздействието на предложението на комисията и отново повечето от предлаганите мерки са изложени по един много убедителен начин, но за някои от предложенията и за съжаление за най-сложните аспекти на тези предложения. Знаем, че има задължителна ротация, ограничения, свързани с предлагането на одитни услуги, фирми, които предлагат само одит ние смятаме, че в тези аспекти, по тези аспекти оценката би могла да бъде доста по-стрикна и по-нееднозначна. Особено, що се отнася до съотношението между разходите и ползите от тези мерки от това законодателство и всъщност нямаме количество на измерение на съотношението между разходите и ползите. Насоките на комисията за изготвяне на оценки на въздействието много ясно говори за това, че е необходимо да се предоставят подобни количествени данни, обаче в е, конкретната оценка на въздействие казва, че не може да се прогнозира количественото измерение на съотношението на разходите и ползите. И както вие разбирате, в резултат това е много трудно да се направи оценка на въздействието на това предложение, тъй като просто няма никакви цифри, които да се обвържат с това предложението. Например, забрана за предлагане на неодитни услуги. Комисията казва, че няма преки разходи. Добре, нека да приемам, че няма такива разходи. Обаче непреките разходи съществуват, но не могат да бъдат изчислени, тъй като те зависят върху цялостното преструктуриране на пазара. Но това е едно кръгово обяснение, кръгова препратка – защото те казват, не можем да ви дадем цифрата, показваща каква е стоеността на преструктурирането, защото в момента извършваме преструктуриране. Но това не ви позволява да прецените какви ще са последиците от предложението. Ние смятаме, че тази липса на, липса на количествен анализ е непряко следствие на липса на подробен анализ на пазара. Нещо, което трябваше да бъде направено в самото начало. Освен това, оценката на въздействието въобще се откъсва от предложението, когато става дума за изчисляването на периода за ротация. Оценката на въздействието говори за това колко е хубаво да има 9 годишен период на ротация. Ако бъде този период по-кратък, това ще бъде твърде скъпоструващо за фирмите. Изведнъж обаче в оценката на въздействие се говори за 6 години като ротационен период. Смятам, че вашата парламентарна комисия трябва да зададе въпрос на Европейската комисия, защо се появява тази разлика между срока от 6 години и срока от 9 години за едно и също нещо някои фрагменти от това предложение са били много критикувани от е, отрасъла и на критика са били подлагани не толкова целите, но тяхната съразмерност. Аз съразмер... съразмерността, пропорционалността на предлаганото законодателство изисква се да има повече обосновки да има повече позоваване на факти и данни, които позволяват да се стигнат до съответните изводи. Благодаря ви. Много ви благодаря. Има ли някакви въпроси към отдела по оценка на въздействието? има въпрос към Европейската комисия. Когато за първ път се запознах с това предложение, първата ми мисъл беше защо изобщо се предлага този документ Ако става дума за конкуренция, ние имаме генерална дирекция, конкуренция и те се занимават с право, с законодателство, защитаващо конкуренцията. Защо се занимаваме тогава с законодателство, което се отнася до конкуренцията? И изниква въпроса, защо тогава да не направим едно разследване за това дали не се нарушават принципите на лоялната конкуренция в Обединеното кралство се извършват периодично подобни разследвания и има конкретни последици от тях. Тоест, ако ние ще говорим за защита на конкуренцията и законодателството в тази сфера, ние трябва тогава много сериозно да проучим пазарната ситуация, но тук това не е направено. Не знам, може би някой от Европейската комисия би могъл да предостави поне предварителен отговор на този мой въпрос в момента. Ако това не е така, може би на някое следващо заседание вие като че ли искате да дадете обяснение, да заповядайте. Благодаря, благодаря за въпроса. Ние мислехме, след като проучихме приноса към зелената книга и след като много внимателно проследихме дебат, който следваше след публикуването на зелената книга, ние решихме, че тези въпроси трябва да бъдат разгледани от, друга, от друг ъгъл, а не от конкурентното право и целите на това предложение не са антитръстови цели, а по-скоро това са цели свързани с качеството на одита, с доверието на инвестициите и е, с независимостта на аудиторите. Именно за това на мен ми харесва много въпрос ви защото това ми дава възможност да отговоря поне на един от въпросите повдигнати от колегата, която говореше за оценката на въздействието, което се основава на факта, че не доказваме съществуването на проблем чрез конкурентното право. Правната основа е различна. Това е правната основа на вътрешния пазар. Може би ние не се интересувахме толкова от аспекта на конкуренцията. Именно за това предложението се основава на предложения, които не са от антитръстова основа. Аз не знам дали ще ми дадете отново по-нататък думата, защото ако не ми дадете думата, ще се възползвам от възможността да взема думата с няколко, съвсем накратко за е, действието. Искам да благодаря на докладчика. Ние сме съгласни с много аспекти по първия му доклад. Не сме напълно съгласни с някои други аспекти, но това, което е важно, че ние сме готови да си сътрудничим по обичайния начин с двата клона на законодателния орган, за да може да се намери удовлетворително решение за всички. Това е отправната точка, която винаги трябва да се напомня. Е, много сме удовлетворени също така от новото развитие в Европейския парламент във връзка с, с дирекцията за оценка на въздействието. Ние нямаме монопол върху тази дейност. Ние не смятаме че работим, че сме представили някакъв шедьовър, когато се предло... направи някакво, се внесе някакво предложение, защото вие ще го подобрите. Същото се отнася и за оценката на въздействието ако дадена институция може да извършва оценка на въздействието и да събира на данни, в крайна сметка резултатите ще бъдат по-добри. И именно към това трябва всички да се стремим. Няма напрежение между комисията и парламента. Ние сме удовлетворени от критиката. Радваме се, че работата, която се извършва по нашата работа е положителна и ние очакваме вашата оценка на предложението и а, предложените от вас изменения, защото оценката на въздействието не са само цел, те трябва да допринесат към по-доброто формиране на политиката и към едно по-добро законодателство. Няма да давам подробен отговор на интересните въпроси, които бяха повдигнати, защото ние сме много отворени за диалог, дори и по оценката на въздействието. И ние очакваме да се проведе дебат по оценката на въздействието. И накрая има някой, който ни помага в тази много тежка задача и наистина ще има истинско, истинска оценка на въздействието, а не само взаимна критика. Благодаря. Председателя, благодаря ви много. Да, наистина разбрахме това. Благодаря ви за всичко казано от вас. Няма повече въпроси или желания за изказване. Всъщност господин Карим иска да а, направи обобщение. Благодаря, господин председател. Всъщност на мен много ми беше интересен този дебат, който беше доста оживен. Това е макър сън на един британец Господин Маси, вие идвате от една гореща, страстна страна. Ние сме а, студени, а, не, не се занимаваме с мокри сънища, но искам да ви уверя, но че вашия да, вашия аргумент ме кара да тръгна да търся доказателства. Това е, е именно обект на критика към комисията, именно, че се слага каруцата пред коня, а трябва първо да намерим доказателствата и след това да оформираме политиката. Аз много се радвам, че имаше консулт, констатации на базата на много подробния документ. За първи път, напомням ви, използваме тази процедура и много се радвам, че по този начин се процедира. Но трябва да помните, че аз в тази комисия поведох довода за прозрачно търсене на доказателства, а не при закрити врата. Аз казах това, когато въобще нямах представа какви ще бъдат констатациите в този конкретен доклад. И по този начин нещата се обръщат с главата надолу, което е несправедливо. Съвсем накратко, господин председателю. Добре, няма да а, м- говоря за всичко, което беше казано. А, бяха направени няколко много интересни предложения. Ще приветствам възможността когато имате идеи черно на бяло, да седнем и да ги разгледаме точка по точка, да видим какво имаме, с какво можем да работим и как най-добре можем да включим някои от предложените от вас идеи. Госпожа Лихтенбергер направи общи коментари за оценката на въздействието. За първи път, господин председателю, както казах, използваме този, този, тази практика. Благодаря на звеното по оценката на въздействието за това, което са направили и за начина по който те го представиха днес. Разбира се, обаче, това е нещо, което а, е неокончателно. Това е процес. Ние проявяваме интерес как се развива тази идея. Съвсем накратко, показаното от комисията, мисля, че е справедливо колегите да знаят, че аз поканих комисаря Барние и се опитахме да работим по някои от предложенията на комисията, за да се стигне до момент, при който както ние, така и комисията и там, където е възможно и съвета, да стигнем до а, етапа, когато имаме солиден набор от предложения, защото това е единствения начин, по който според мен може да постигнем най-висококачествен документ, за да придвижим а, този документ. Ще има поне още една подобна среща. Аз много се надявам, че макар, че съм в ситуация, в която в крайна сметка никой няма да бъде 100% удовлетворен, но не работа да правя хората щастливи. Аз съм тук, за да направя едни смислени, солидни предложения. Ако това се постигне, е, ще сме изпълнили това, за което сме изпратени тук от избирателите си. Добре. Тогава вече можем да приключим тези две точки и да продължим 32 и 33 може да ги разгледаме заедно. Госпожо Макарти, мисля да започнете с доклад и след това ще продължа с моя доклад. Госпожа Макарти, ако може да ми стане ясно, значи аз ще говоря първо по моя доклад, а след това по вашия ще говоря след вас като докладчик по, в сянка от името на социалистите и демократите. Така че, колеги, искам да ви благодаря за внесените изменения. Както си спомняте, ние решихме да не гласуваме преди септември, така че имаме малко повече време. Аз съм е, предложила компромисни изменения, които според мен отразяват е, повечето становища, които бяха внесени в комисията. Разглеждаме някои конкретни въпроси, е, свързани с, отчетите за различните държави, за добивната промишленост и а, праговете, които се очертаха както тук, така и в измененията на Комисията по економическите въпроси се оказаха по-низки от първоначалните предложения на Комисията. Отначало не ми харесваха тези финансови прагове, но в крайна сметка ще трябва да водим преговори по тях от гледна точка на различните изменения, които се внасят и в доклада на господин Лене и трябва да намерим някакво съгласие по числата, но би трябвало да постигнем съгласие за онова, което следва да се отчита, независимо от това дали искаме да има от четност на равнище проект или се е, изброяват целите. Моето предложение не е съвсем същото, както на съвета, но има място за подобрение и за а, още компромиси. Тук съм включила, че отчетите от различните страни трябва да бъдат част от годишните извлечения. Това е информацията, която е предоставена от търговските дружества, която би трябвало да бъде проверима. Компромисът определя видовете плащания, но аз мисля, че това, което е интересно, когато се обсъждат вашите, до, вашия доклад, господин председател, мисля, че ние може да постигнем известно съгласие по него. И исках да разглеждам проблема а, на минималната и максималната хармонизация. Аз опитвам да намеря някакво междинно решение между а, измененията внесени от комисията и ограничената хармонизация. Опитвам се а, да кажа, че трябва максимална хармонизация за малките и средни предприятия, но държавите членки могат да внесат допълнителни изисквания. Ние се съгласихме, че това, което се опитваме да направим е да намалим бюрокрацията на това е доклад за прозрачността, така че трябва да постигнем приемливо равнище на прозрачността. Според мен, тогава, когато говорим за малките предприятия, те искат по-лека регулация, но те същевременно отчитат колко са важни тези а, разпоредби за доверието в тях Предприятията могат да заложат по-низки прагови, прагове и а, това е отражение и на дебатите проведени в економическия съвет. Бяха повдигнати някои проблеми във връзка с делегирането на работа на ЕСМА. Аз зная, опитвам се да реша тези проблеми в сферите, които ще дадат възможност на ЕСМА да зададе насоки. В допълнение към това, някои държави членки искаха държавите членки да изготвят насоки. Това, разбира се, би могло да се уреди. Държавите членки биха могли да внасят, да изготвят допълнителни насоки. И се повдигна въпроса също за XPRL – Аз, доколкото разбирам, това е важно, но както е, направи председателя за счетоводните правила, ние се опитваме да направим един електронен а, формат за отчет и би трябвало да въведем един формат а, и не би трябвало отново да а, преценим дали този формат е уместния формат и дали ако го използваме да опълномощим XBRL Има научни изследвания, според които има група хора, които работят по въвеждане на промени, които предполагат електронно отчитане, но би трябвало да се промени законодателството, ако технологията напредне твърде бързо. Следователно искам да видя какво би било, каква би била оценката на въздействието. Зная, колегите а, казват, че а, е необходим един период на доброволно отчитане. В едно друго компромисно изменение беше изчисляването на правата на гласуване. Комисията по економическите въпроси взе много силна позиция. Мисля, че това трябва да бъде направено в компромиса. И защото това е свързано с, с законодателство, което вече сме приели, като например регламента за късите продажби. Като разглеждаме санкциите, отново това е една сфера, в която провеждахме проучвания, знам измененията, които бяха включени. Както казах и преди, никога не се радва много, когато имаме много фиксирани финансови санкции, само защото смятам, че понякога нещата са много различни. Това, което е добро за България и Румъния, не е непременно добро за Англия и Франция, но а, проведохме много добра дискусия с комисията и с колегите. Има няколко допълнителни разпоредби за правата на гласуване. Те се а, спират само в най-тежките случаи. А, логиката е разбираема. Също така, държавите членки би трябвало да могат да въвеждат по-високи мерки е, от тези, които се предвиждат в е, директивата. Това се разглежда в различни сфери. Оставя се и известна гъвкавост. Мисля, а, минималните а, е, и максималните нива на санкциите, а, е, които се налагат а, е, да следва определена логика и аз реших да подкрепя някои от предложенията внесени от комисията. Ако погледнете компромисните изменения, виждате, че а, съм отразила някои от внесените изменения. Във връзка с оповестяването на санкциите, аз мисля, че оповестяването на санкциите е много важно, за да се обесърчат държавите членки, които не са готови да спазват правилата. Аз не искам да се налагат толкова ограничения, защото всеки, който има добър адвокат, да може да се измъкне. Медиите и обществеността трябва да бъдат уведомявани за правонарушенията, защото това би могло да ги предотврати. Тогава, когато сте в състояние да публикувате какви а, санкции са наложени. Тогава хората се питат, искам ли и аз да бъда сочен с пръст и обвиняван, така че аз съм много твърда по този въпрос, макар че съм се отместила малко по посока на исканото от комисията. Клаузата за преразглеждане. По този въпрос отчетох становището на Комическата по економически въпроси. А, и, но това ни връща към един проблем във вашия доклад, господин председателю, във връзка с, с материалния праг, нивото, с, за което е необходима отчетност. Мисля, че две години са достатъчен период ние разглеждаме също така възможности за освобождаване от плащанията, тъй като има проблеми с, държавите членки, и техните национални банки, Европейската инвестиционна банка, но трябва да се отчете какво е въздействието и на тези изключения. И също така има правила, които са от много голямо значение и мисля, че прилагането на санкции също трябва да се предвиди в този двугодишен период. Аз знае, че колегите не са имали възможност да разгледат внесените от мен компромиси когато разглеждаме вашия доклад за счетоводните стандарти. Всичко това е много важно. Съветът излезе с предложение, но моите компромисни предложения са все още далече от вашите и би трябвало да намерим начин да съгласуваме тези текстове или да гласуваме, но нека да чуем какво ще кажат колегите по тези въпроси. След това ще се изкажа от името на групата на социалистите и демократите по вашия доклад. Благодаря. Vielleicht, weil Sie das Thema des Verfahrens angesprochen haben. Беше спомената процедурата. Нямаше кой знае колко време да се разглеждат детайлите, свързани с компромисните и изменения, така че евентуално в началото на септември докладчиците в Сянка ще се съберат заедно и ще преразгледат да видят какви са възможностите. Гласуването мисля, че е предвидено за септември, защото е необходимо това да се изясни, да се види какво мисли мнозинството и какво е възможно в различните сценарии. Може би трябва да кажа няколко думи по това, което вие казахте. Първо във връзка с директивата за прозрачността. Тази директива се отнася за конкретна група дружества. Тя е по-ограничителна от директивата за счетоводството. Има там в първата директива по-строги изисквания за прозрачност, отколкото тези изисквания в директивата за счетоводната дейност. Като докладчик сянка от моята група, ние сме по-гъвкави по отношение на компромисите тук, отколкото при директивата за счетоводната дейност. Това е първия предварителен а, коментар, който мога да направя с цел сближаване на двете досиета. По отношение на ролята на Европейския орган за цени, книжа и пазари, а, има малко по-ограничено гледище. Не възразявам за определени минимални изисквания доклади, отчети, които трябва да се предават. Разбира се, държавите членки могат да създадат и други изисквания, но трябва да обсъдим дали това няма да създаде допълнителни обърквания, да видим дали ще продължим по този път. За общия език за отчитане XBRL споделям вашето мнение, че е хубаво да има такава система, но тя първо трябва да се тества и да се види дали тя е най-подходящия метод. Но електронните формати за отчитане са нещо, с което съм съгласен и мога да се съглася и с двата текста, които разглеждам разглеждаме в момента за, и, за двете, и за двата законодателни акта, които се предлагат. По отношение на санкциите съм съгласен. Съгласен с допълнителните наказания, санкции, които можем и да обсъдим допълнително, но за момента не виждам никакви проблеми. По отношение на отчитането държава по държава, в компромисните предложения, които са пред нас, все още се стремим към критерии, които са свързани с предимствата, с недостатъците. Трябва да обсъдим тези аспекти с останалите докладчици в сянка. Директивата за прозрачността предвижда известни изисквания. Можем да бъдем обаче много по-гъвкави. Има специални изисквания за предприятията, действащи в обществен интерес. А по отношение на идеята за проект по проект, все още се ограничава в сферата на дърводобива и не бива тук да сме твърде бюрократични, трябва да бъдем по-ефективни. Отчетите, които трябва да се аудитират, що се отнасят до публичните предприятия, това също може да се дебатира. Може и по различен начин да подходим, отколкото сме подходили в директивата за счетоводството, защото тук са засегнати всички дружества, а не само нези, които работят в обществен интерес. Сега няколко а, изречения по компромисните изменения, които аз съм внесъл, свързани с четоводството. По много от темите, които обсъдихме, получих вдъхновение от дискусиите в съвета, защото има някои въпроси, които вече са обсъдени там и съществуват компромисни решения. Те, според мен, биха били приемливи и за нас. Това не е така за всички области, но поне за някои въжи. Така че за определени области извлякох идеи от това, което вече бе казано в съвета. Компромис едно е свързан с справедливото и вярно представане на информацията. Това може да намери място в преамбюла като помощ за тълкуване. Компромис 2 е свързан с с предложението, което комисията ще ни даде в един момент по отношение на корпоративното управление и социалната отговорност. Смятам, че това трябва да намери място в новото предложение. Не е задължително да се разглежда тук. По отношение на компромис 3, свързан с отчитането по метода и езика Хикс BRL, съм съгласен с докладчика. Е, на следващо място е проблема с е, малкия режим. Е, това е свързано с коментари от френските колеги. В съвета се споразумяха за гъвкав прак около 20. Мисля, че това е приемлив компромис, дава известно поле за маневриране за държавите членки, но дава пък и необходимото ам, ниво на хармонизация. Компромис 5 е свързан с техническа промяна. Става въпрос за нещо идващо от текста на госпожа Каст на следващо място текста, свързан, компромисният текст, свързан с финансовите инструменти, които трябва да бъдат приемливи в един момент, но не и други активи, защото аз бих искал да има възможно най-малко по отношение на EFS. Е 7 и 8 са а, технически проблеми, свързани с балансите. След това имаме компромисно а, изменение по подобен въпрос. Компромисно изменение 10 е свързано с добрата воля на държавите членки. Това е съответствие с казаното в съвета. Мисля, че може да го приемем компромис 11, просто адаптиране след компромис 7 и 8, компромис 12 е достатъчен, за да се посочат достатъчно е да се посочат броя на служителите, компромис 13 срокът е оставен а, като решение на държавите членки, тъй като то от административен характер има смисъл да бъде оставен на държавите членки и да не се разписват по-подробни правила на европейско ниво. Компромис 14 е освобождаване от изискването за одит на малките дружества. Смятаме, че е необходимо да се обмисли сериозно този въпрос, тъй като не всички предприятия трябва да подлежат на това изискване. Имахме подобен дебат по микропредприятията. Не на всички предприятия им е нужно това. Ако това е задължително, те трябва да го направят, но наистина въпросът е дали това е необходимо да е задължително. За това сме дали това предложение. Компромис 15 е решение отново от страна на съвета. Във всеки случай това трябва да бъде част от отчета. На следващо място отчитането държава по държава, много вълнуваща тема. отчитането от страна на държавите членки, нещо по което си измени гледището и по отношение на дефиницията на проекти, тя е по-добра сега, отколкото първоначално, защото става въпрос за едно или няколко споразумения с договорно задължителна стойност. Тук предлагаме една обща клауза, кое, което е ход, който ще гарантира, че държавите в бъдеще няма да си позволяват да заобикалят това изискване чрез въвеждане на законодателство. Можем да говорим по този въпрос докладчиците в сянка. Също така съм включил и допълнителните плащания, транзитните плащания, свързани услуги с цени, книжа и така нататък, което е включено като задължително включително сумите на санкциите, замърсяването на околната среда и така нататък. Включил съм и един компромис за разясняване е, по отношение на аспекта държава по държава. Трябва да има тук консултация дали ако има дъщерно дружество, което е активно в една или друга област. И след това има клауза за преглеждане която нарочно е била разширена. Не знам дали тук ще се съгласите, но а, предлагаме разширяване и към други отрасли. Докладчиците в Сянка ще се наложи да обсъдят този въпрос и да видят дали може да се достигне до съгласие. Ако не се включва одит на отчетите, защото в директивата за счетоводството това ще доведе до непропорционални разходи. Други може би няма да са съгласни или пък ще са съгласни, но в контекста на директивата за прозрачността. Е, става въпрос обаче за всички компании. Днес получих становище от Прозрачност без граници, които са събрали мненията на някои от водещите компании. Е, те може да нямат нищо против тези изисквания, защото са големи компании, но директивата за счетоводството въжи за абсолютно всички дружества, което означава, че тя ще окаже въздействие не само върху големите, но и върху малките. И вероятно това ще доведе до несъразмерност и несъразмерни резултати. Така че това, което ми се ще да направя е да кажа, че съществува известно изместване. Е, става въпрос за предложението на госпожа Макарти и моето. Трябва да разгледаме допълнително този въпрос и да видим дали можем да сближим гледищата си в началото на септември и да постигнем общи компромиси. Ако това не е възможно, тогава единствената опция е да гласуваме по този въпрос тук в нашата комисия през септември и след това да видим какъв ще е резултата на пленарно заседание. Основният въпрос, който трябва да получи отговор е какви са правомощията на парламента и да видим дали ще изчакаме второ четене, щом веднъж съвета официално ни представи собственото си мнение. Това имах да кажа госпожа Тайн, госпожа Макарти и господин Хефър. Ако правилно съм разбрала, първо трябва да кажа нещо по компромис на госпожа Макарти и след това по вашия компромис. В становището за директивата относно прозрачността мога да изкажа само своите възражения към компромис едно. Като цяло, да, постигнахме съгласие за това, че е необходим подход проект по проект. И позицията на АЛДЕ е 100 000, а не 40 000, но аз съм сигурна, че ще стигнем до решение. Независимо от това, аз съм доволна от това, че малките и средни предприятия изрично са изключени от редица разпоредби, поне това се предлага в компромисните изменения. Аз смятам, че има сериозни различия между директивата за счетоводството и директивата за прозрачността. Смятам, че фирмите обхванати от директивата за прозрачност, така или иначе трябва да се придържат, са длъжни да се придържат към определени стандарти за отчетността, докато в директивата за счетоводната дейност може би ще постигнем съгласие с зелените, за да включим това изискване в диспозитивната част на текста, а не в преамбюла. Всъщност не става съвсем ясно каква точно електронна отчетност се предвижда. Може би трябва да попитам господин Клин, защото той се позовава на тази практика, възприята в САЩ. Аз нямам възражение това да стане европейски стандарт по принцип. Тоест аз предлагам да се прехвърли този текст от преамбюла в основния текст на документа. Бихме могли да продължим да работим по текста на компромис 18. По компромис 6 имам въпрос – към докладчика. Крайният срок изобщо е заличен. За оповестяването на отчетите. Наскоро разбрах, че Siemens работи в Китай от 1852 година. Не знам дали в директивата за прозрачност можем да изискваме фирмите да предлагат отчетност за 100 години или повече от 100 години. Мисля, че във всяко едно законодателство трябва да има някакви ясни и конкретни срокове. не можем да разчитаме на това, че някаква фирма, която съществува от векове, ще ни предостави цялата отчетност за своята многовековна история. Сега по компромисите, предложени от господин Лене. Съгласна съм въпреки, че много съжалявам, че нямаме по-ясно разграничаване между традиционното счетоводство и международните финансови стандарти, но ако няма възможност да се направи нещо повече по въпроса, съм доволна от това, че се предвиждат определени изключения за държавите членки, така че за малките предприятия може да се предвиди това те да подлежат на стандартите за международна финансова отчетност, международни стандарти, извинете, за финансова отчетност. Що се отнася до правното основание за одитната дейност, особено до това одитната дейност да има и прогностични функции и изключването на малките и средни предприятия, то искам да кажа, че аз съм се срещала с заинтересованите страни в Германия – и знам, че примерно това, което извършват одитите в много други страни, в Германия се прави от данъчните съветници. Ние не можем да забраним професията данъчен съветник и да кажем, че аудиторите поемат всички тези функции. Мисля, че и в Белгия, че в Белгия пък юристите се занимават с подобна дейност. Така че това, което е одитна дейност в различни държави се извършва от представители на различни професии, не задължително аудитори. Сега по принципа страна по страна, отчетност по страна, страна по страна, извинете, докладчикът прави някои предложения, които би трябвало да се обсъди допълнително. Бих искала да посоча каква е политическата линия, възприята от нашата група АЛДЕ. Ние искаме да бъдат включени не само дърводобива и минната промишленост, но и други сектори. Що се отнася до дефиницията за подхода проект по проекта, ние не сме съгласни с двете изменения, отнасящи се до този аспект, а също така и до дефинициите, които се използват в директивата за прозрачност. Ние искаме да сме по-обясними и искаме 100 000 евро да е прага, а не 500 000 евро. Ние сме съгласни в това отношение с предложението от Европейската комисия. Компромисно... Компромисното изменение посочва дати за отчитане на дейността на европейски фирми в трети страни в света няма подобно законодателство, т.е. това предложение просто е излишно. По членове 36 и 38 за задълженията за отчитане Там имаме възражения към редица формулировки. Също въжи за 39, за член 39. Е, в което се говори за фирми, които се занимават с дърво, дърводобив и друга добивна дейност и въжи също така за техните дъщерни фирми. Ние смятаме, че от гледна точка на данъчното законодателство трябва да бъде обхванат целият концерн, целият конгломерат. И сега, предвид конкуренцията, която идва от Китай, ние виждаме, че има много фирми, които преди са закупували суровини на световния пазар, вече в момента създават собствени минни поделения или дъщерни фирми, за да гарантират доставки на суровини. Тоест, аз ако купя една мина в Австралия, само тази дъщерна фирма ще подлежи на това законодателство или целият концерн с, с фирмата Майка, с, с другите дъщерни фирми и изобщо как ще решим този въпрос. Дали цялата фирма ще подлежи на отчетност, дали само съответното дъщерно дружество и какви ще са процентите, примерно, които ще... И с вече говорих за Сименс определено те не се занимават с суровини, определено, ние всички знаем това но ние не искаме тя, нашата, извинете, директива за счетоводна дейност да се прилага към други фирми, просто защото те имат и някаква дейност по дърводобива. Да, съгласна съм с госпожата. Мисля, че трябва да отделим повече време, за да разгледаме компромисните изменения, Сферата е доста, извинете, материята е доста сложна. Бих искал да благодаря за това, че вече са внесени много изменения в резултат от нашите отзиви и моята група е доволна от много неща, например дефиницията за от дефиниции, които се отнася до малките средни предприятия. Има много добри изменения, много положителни неща, но няма да говоря сега за положителните неща, тъй като времето ни изтича ще се средоточа върху проблематичните въпроси, по които трябва още да работим, според мен. И разбира се, имаме различия, що се отнася до отчитане страна по страна. Има нещо, което е по-малко важно. Вие казахте, че вие искате годишните финансови отчети да са хармонизирани и да се изготвят до 9 месеца след изтичането на съответната финансова година. И вие казвате, че това е разумно, но разумно е много субективно понятие. Смятам, че така ли че се придвижваме в правилната посока, но просто трябва да подобрим някои от формулировките. Възраженията ни, свързани с отчетността страна по страна, е един принципен проблем и тук за сега нямаме компромис. Вие казахте като цяло, че ако дадена фирма участва в еквивалентни изисквания за отчетност, те ще бъдат изключения. И ако аз бях една фирма, аз не бих се присъединила към една подобна схема, защото ако имаме една доброволна схема, може би аз няма да искам да участвам в нея. Разбира се, понякога доброволните схеми или системи са добра идея, но все пак едва ли трябва да сме толкова сигурни, че еквивалентното изискване, изискването за еквивалентност е толкова добре. добро. Също така е много трудно да се поставят данни година по година. Затова ние сме загрижени от това, че слагаме каруцата пред коня – ако предлагаме една доброволна система, защо да въвеждаме стрикни разпоредби, ако има, има възможност за изключение. Мисля, че по този начин създаваме вратички в законодателството. Може би аз не съм правен, но в момента не сме съгласни с това. Мисля, че вие се стремите да постигнете компромис по въпроса за докладване за страни, в които се предвижда криминализация за определени дейности, а включително и разкриване на информация. И тук също така имаме клауза за миналото състояние. Проблема с целият този дебат, и аз поставих това пред Европейската комисия, е, че аз искам да знам кои страни предвиждат наказателно-правни санкции и ако има такива, нека да изготвим приложението един списък от такива страни. Нека да не го оставяме за една по-късна дата. Това също така ще означава, че някои държави с корумпирани правителства могат да ведат съответното законодателство, за да може да се избегне надлежната отчетност. Има и международно изискване, има международни стандарти, които искат фирмите да предоставят конкретни примери. Т.е. не става дума за това дали да въвеждам изключения, а да обосновем защо въвеждам изключения, ако въвеждам изключения. Аз мисля, че можем да имаме приложение и да бъдем малко по-стриктни в тази сфера мисля, че е добре да имаме повече време, защото, например, следващата седмица аз се срещам с представители на различни заинтересовани среди, включително и представители на Международното бюро по международни стандарти, Международното бюро, извинете, по финансови стандарти. И не трябва да се смята, че ние протакаме. Мисля, че трябва да се уверим, че нашите позиции са солидни и може би не трябва да прибързваме, особено по някои конкретни въпроси. Що се отнася до прага за същественост, мисля, че бихме могли да постигнем този компромис, но от гледна точка на моята група, наистина трябва да постигнем добра дефиниция на това, що е проект или обект. Смятам, че може да подобрим сега съществуващата или предложена така дефиниция. Мисля, че трябва да имаме повече време, за да обмислим компромисните предложения и да помислим как да ги подобрим. Знам, че мнозинството има вече определена линия, която се е обединила. Тя ще бъде също така гласувана в пленарна зала. Мисля, че трябва да сме внимателни, за да избегнем това да бъдем критикувани у нези, които се интересуват от този доклад и го четат много внимателно. Надявам се, че ще постигнем напредък. Благодаря ви. Господин Хепнер. Благодаря много, господин председател. Ние провеждаме това обсъждане по въпросите, които са взаимно свързани, прозрачността, е темата, с която аз се занимавам, а госпожа Лихтенберг работи повече по отчетността. Аз ще погледна първо някои аспекти на директивата за прозрачността и след това ще предам штафетата на госпожа Лихтенбергер, която ще говори за директивата за отчетната дейност. В общи линии това е една огромна възможност от която може да се възползваме, но и едно голямо задължение за по-голяма прозрачност и яснота за инвеститорите, за дружествата и за всички, които искат да се постигне прозрачност. Правителствата, неправителствените организации това е една възможност да се направи нещо срещу отбягването на данъци, начина по който фирмите подхождат към проблемите. Много често те плащат по-малко данъци, отколкото трябва, или не плащат никакви данъци. Когато разглеждаме директивата, свързана с прозрачността и приложното и поле, с измененията и до е, обсъжданията на докладчиците в сянка, ние може да кажем, че това, което е важно за нас, е а, е, включено в компромисните изменения на докладчика и аз наистина искам да благодаря на докладчика, защото работихме много добре и много положително. Всички ангажирани изразиха своите е, мнения и мисля, че ще можем да постигнем едно добро представителство в работата ни по текста. Очертават се два различни доклада, във всеки от които има някои непоследователности. В нашата комисия би трябвало да разгледаме този въпрос, практичното и приложимо законодателство, което искаме да постигнем. И аз се надявам, че ще можем да стигнем до общи дефиниции на основните понятия, за да може да имаме симетрия и координация по най-важните неща. И аз се надявам да видим това и в бъдещи дискусии. Това е важно, защото в противен случай ще се създаде повече объркване и по-малко яснота. Тук имаме определени изменения, с които в общи линии можем да се съгласим. А по директивата, свързана с прозрачността, нямам големи коментари. Госпожа Лихтенбергер, аз мога да се занимая с първо тежките въпроси. Искам да започна там, откъдето свърши колегата. Трябва да отчетем факта, че имаме един определен контекст и е добре да имаме съвместими дефиниции, за да няма правна несигурност. Във връзка с становището на Комисията по економическите въпроси и там има някои неща, които трябва да се погледнат. В раздел 9 бих желала да погледнем някои подробности, по които може би трябва да обсъдим нещата допълнително, например дефиницията на проектите. Ако погледнем какво става в самите търговски дружества, мисля, че а, отваряме приложното поле на документа за схеми и а, трикове. Мисля, че тук трябва да постигнем споразумение, но трябва ясно да посочим какво означава проект. И ако разгледаме а, дружествената дефиниция, тук може да има някакъв проблем. Има редица позиции активни подходи. Ако погледнем приложното поле, да, наистина и тук има различни становища. Дали трябва да се ограничим само с минното дело и дърбодобива, или да разширим приложното поле. Аз мисля, че в идеалния случай би било, е, идеални случаи би било да включим всичко, като отчетем праговете, защото тук има много смесени фирми, имаме някои сектори, които са регулирани много по-стрикно, а други не. И това е проблем. Друго нещо, което може би а, означава, че ще започнем с добивната промишленост или горското дело а, и след това вече да се разширим. Това е компромиса, така както аз го виждам във връзка с тази разпоредба. Поне това ще бъде по-добре, отколкото да се ограничаваме само в тези два отрасъла. Моя приоритет естествено ще бъде да се отиде към едно по-широко приложно поле. Това се отнася и за плащанията. Необходима е повече информация и също така нещо, което е много интересно е свързано с печалбата преди данъчното облагане което дава възможност за по-добра сравнимост и прозрачност. По въпроса за праговете, винаги казвам, че 100 хиляди може да бъде една възможност, но ако я изберем, тогава това би било доста разумно и бих се съгласила с колегата, че ако кажем, че има хора, които се а, присъединяват към една доброволна система и след това получават изключване, това е нещо, което искам да избегна. Говорим за корпоративна отговорност, имаме различни доклади от различните сфери в бизнеса и това никак не ме изненадва, защото става дума за позоваване на отделни теми. Например, интелектуалната собственост. Тук би трябвало да бъдем много внимателни, да не отваряме широко врати. И мисля, че е, системата на вътрешен отчет и на доброволен отчет е, не би трябвало да дава възможност за а, отбягване на задължителната система. Ако има доброволни системи, как се решават а, проблемите би трябвало наистина да се разбере какво е правилно и всъщност нямаме много време. Нещата са много интересни и мисля, че можем да постигнем значителен напредък. Благодаря комисията и искате ли да вземете думата? Да, благодаря, господин председател. Е, искам и аз да кажа няколко неща. Знам, че е късно. Позволете ми да кажа няколко неща. Първо за директивата, свързана с прозрачността. Трябва да кажа, че много ми хареса компромисният текст, внесен от докладчика. Това е много положителен доклад, макар че може би има някои неща, които все още би трябвало да се обсъдят, но можем да го направим това и по-късно в триалога във връзка с Експирел. Ние проявяваме отвореност, откритост, може би заедно с ЕСМА. ЕСМА може би ще трябва да извърши оценката, но в общи линии сме направили важни стъпки напред по отношение на прозрачността. По директивата за отчетността, що се отнася до вашия доклад, ние смятаме, че поредица въпроси вие, господин председател, сте подобрили някои от нещата, които ние сме повдигнали. Има още няколко теми, които би трябвало да бъдат оточнени. Например, вашето изменение по член 7. Но може би вие бихте искали да се отдалечите от модела, но това, което а, установявахме, че преди парламент искаше повече гъвкавост, така че малко сме разтревожени, че чрез тези изменения а, ние премахваме гъвкавостта, която съществуваше преди. По въпроса за различните загрижености с различните държави, двете директиви може би а, бихме могли да приключим а, бързо работата по директивите, но а, подхода за всяка отделна страна ни спира да постигнем напредък, кара ни да спорим. Има редица хора, които а, ние бихме искали да ви помогнем да се намерят по-добри дефиниции, по-добри определения. Две неща обаче трябва да бъдат ясни. Първо е приложното поле така както беше предложен текста от комисията. Това е свързано с добивната промишленост и дърводобива. Според нас това трябва да бъде приложното поле, което ще ни осигури равнопоставено с Съединените щати. Знам, че има гласове, е, които не са съгласни с това и искат да се включат поне по-големите компании. Ние смятаме, че ще се реши една напълно различна цел, именно отбягването на плащане на данъци. Естествено, никой не е, не е против това, най-малко комисията, но финансовата отчетност не е а, документа за борбата срещу отбягване на плащането на данъци. Комисията ще представи документ за борба срещу отбягването на плащането на данъци чрез данъчни обежища, но ние не сме об убедени, че отчетност от всяка държава членка ще доведе до желаните резултати. За оценката на въздействието, по която е до обсъждане, се стигна до заключението, че това ще бъде доста скъпо за нашата промишленост, няма да бъде ефективно и ще бъде не в полза на нашите конкуренти. Това са все неща, които много внимателно трябва да се разглеждат във връзка с, с проекта по същество. Смятаме, господин председателю, че проекта, който вие внасяте, работи върху онова, което ние сме предложили, трябва да се използва наличното, може би вашите дефиниции са по-добри и по-точни. Също така смятаме, че трябва много внимателно да оглеждаме тези доклади, да избягваме дублиране на работата, ако тези доклади вече са на базата на аудитирани сметки, се питаме дали е необходим втори аудит. Би трябвало да се ограничи максимално бремето върху различните премишленост. И вие толкова много интересни неща казахте, че не знам дали мога да взема отношение по всички тях. Сега по въпроса за наказателното право. А, а, има няколко държави. Ние ще бъдем съвсем конкретни в нашия текст. А, аз мисля, че една първоначална клауза трябва да бъде максимално тясна, защото не искаме да се раздуха въпроса, за да се обърне срещу първоначалната цел. И е, нас ни притиска времето, затова нека да използваме няколкото седмици, които ни остават, за да работим по този въпрос мисля, че ще трябва да проведем разговор с докладчиците, докладчиците в Сянка през септември. Ще се опитаме да уредим нещо, може би в е, седмицата в Страсбург, понеделник или вторник, но не по-късно, да разгледаме някои от техническите въпроси, които биха могли да бъдат подготвени. И така мисля, че можем да. Е, приключим с тази точка. Остава ни само 36 точка за създаване на програма Права и гражданство. Измененията трябва да бъдат внесени на 18 юли. Можем да отложим следващата точка. Имаме ли нещо? А по точка 38 по разни. А, с това приключваме заседанието.